Благодаря за проявеното спрямо мен търпение. Благодаря благодаря на колегите, които присъстват. Може би наричи, но това е съвместно заседание на нашата комисия и на делегацията на Европейския парламент за Афганистан. Като трети заместник председател, аз бях помолена да председателствам заседанието. За мен е удоволствие да го направя защото това е много важен повод, защото две години след като започнаха преговорите с поразумението, то е, беше подписано през октомври 2016 година. И затова смятам, че дойде време за размисъл. Е, очакваме господин Астровиче, който председателства делегацията на Европейския парламент за Афганистан, ще каже няколко стъпителни думи.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 е, първото заседание, което беше съвместно, се е, проведе с делегацията за Афганистан миналата година. Ние продължаваме да го правим поради търсенето на съвместен път. Едновременно с това Комисията по граждански свободи поиска становище за завръщането и реадмисията на е, граждани от трети страни, тъй като имаме съвместни законодателни е, правомощия. Генералният директор на генерална дирекция Хоум ни запозна е, с е, етапа, до който са стигнали нещата, доколко напредва споразумението с Афганистан. Това е темата на днешното заседание. Споразуменията за реадмисия се основава на член 218 от договора за функциониране на Европейския съюз. Т.е. по този член се предоставя правото на Европейския парламент да дава съгласие по това споразумение. Парламента има право и на информация по текущите преговори, както и е, на проверка на тези преговори. Е, като Комисия по граждански свободи ние трябва да даваме мнение по всички споразумения за реадмисия, били те официални или неофициални е, Споразумението с Афганистан беше първото споразумение от вида си, споразумение от неофициален характер, защото Европейската комисия нарече споразумението на европейски уредби. Впоследствие е, бяха предвидени подобни споразумения с Етиопия, Бангладеш, Гвидея и Гамбия, когато има подобни споразумения с трети страни, особено във връзка с реадмисията, представляват особен интерес за Комисията по граждани свободи, защото може да бъде лишен Европейския парламент от правомощите по член 218. В комисията е, Либе ние разработихме доклад по споразумението за реадмисия и по всеки доклад документ или позиция спрямо трети страни, като целта е да се подобри ефективността на споразуменията за завръщане и реадмисия особено когато те е, водят до същите правни последици, както същинските споразумения за реадмисия. Ето защо от ключово значение да имаме достъп до съдържанието на споразумението. Европейската комисия съобщи, че е, текста на споразумението с Етиопия, Гвинея и Гамбия може да не бъдат обществено достояние на настоящия етап. За сметка на което комисията предложи заседание на закрити врата с комисия Тибе, и е, там да бъдат разгледани неофициални двустранните споразумения, подписани до сега, а именно с Гвинея, Бангладеш, Етиопия и Гамбия. А, имаше специално отношение към Етиопия. И аз не оценявам това, че е, първия член от споразумението с Афганистан показва, че това не е правен текст. С други думи, е, от този текст не проистичат права, които някой може да предяви. Така че е невероятно, че когато има съгласие в съвета, съгласие между държавите членки и вие не наричате това споразумение и за вас текста не е правен. Бих искала да бъда дори още по-ясна. Абсолютно необходимо е пълномощията за надзор на комисията да бъдат спазани напълно, така че е, е, каквото и да било развитие на тези събития, е, не би трябвало да правят това споразумение неефективно. Не бива да бъде решен парламента и от правото си на проверка от името на европейските граждани. Поради изложените причини аз смятам, че споразумението с Афганистан е особено своевременно. То е първото споразумение от вида си и е, за момента се казва, че това е единственото неофициално споразумение, до което Европейския парламент има достъп. Ето защо е много важно да получим днес съвременена информация по положението в Афганистан и как се развива сътрудничеството на практика по силата на това споразумение в контекста на цялостната комисия е, политика по миграция на Европейския съюз спрямо Афганистан. На настоящия етап съобщавам, че председателя на делегацията на Европейския Европейския парламент за Афганистан пристигна. Незабавно давам думата на господин Астреви Циуч. Благодаря, госпожо председател, колеги, дами и господа. Добър ден на всички вас. За мен е удоволствие да ръководя това заседание. Това е съвместно заседание между е, комисията а, е, Либе на Европейския парламент и от наша страна делегацията на Европейския парламент с Афганистан. Много се радвам за това сътрудничество с комисия Либе. Това ни убеди, че е, комисиите и делегациите се допълват взаимно, поради което може да се получи полезна синергия, да се практика трябва да продължи. На второ място за мен е удоволствие да разполагам с е, нова възможност да обсъдим въпроса след декември миналата година година. Да обсъдим въпроси по миграционни, е, свързани с миграцията с Афганистан. Ще ги обсъдим с колегията от комисия Либе. Сигурен съм, че тази практика ще продължи за в бъдеще. Преди да, дам думата на нашите гости, искам да направя няколко встъпителни забележки. Мисля, че е смислено да погледнем цифрите в момента, за да разберем е, обхвата, размера на проблема и евентуалните тенденции. 12 е, и 52 граждани на Афганистан са се завърнали в страната си тази година до 8 септември. Това е 75% по-малко спрямо същия период на 2017 година. 48 055 е, бежанци са се завърнали тогава в Афганистан. Междувременно е, от 2002 година Имаме повече от 7000 е, от Пакистан, повече от 1000 от Иран и е, само 111 от други страни. От 2002 година насам, когато 1 милион, повече милион 800 хиляди беженци са се завърнали в Афганистан. Броя на завърналите се постоянно намалява, като изключим 2016 година, когато около 375 хиляди са се завърнали в Афганистан. Мисля, че цифрите е, показват какво е положението с сигурността в страната, но също така економическите и, стан... и социалните стандарти, като например заетост, жилищно настаняване и така нататък. Трябва да видим какво е положението в страната, преди да решим дали и как да връщаме хора обратно. И така, дами и господа, искам е, любезно да се обърна към третия изказващ се, господин Йоан Драгос Тодорачев. Е, той е ръководител е, в е, Комисията е, незаконосообразна емиграция и политиката на завръщане в Генерална дирекция ХОМ. Господин Тодораче, имате думата. Ако сте съгласни да си скажете в рамките на 10 минути, ще ви бъдем много благодарни. Благодаря, господин Алсурачи. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко е, ще се спра на институционалния въпрос, който беше повдигнат в началото на дискусията. Ние често сме обсъждали този въпрос. Това е въпрос е, и по който неколкократно сме обменяли писма между председателя на комисия Либе и Европейската комисия. Това е, е въпрос, който трябва да се прецени е, както от правна, така и от политическа и институционална гледна точка. Неколкократно сме повтаряли позицията си, а именно, независимо от а именно от правна гледна точка е, няма същинско споразумение от правна гледна точка, поради което е, същин, е, съответният член на договора не се прилага. Това съответно предполага проверка от страна на вашата комисия по съдържанието на тези споразумения и по тяхното изпълнение. Ето защо неколкократно съм идвал в тази комисия, писал съм до комисията, излагал съм подробности по етапа на преговорите, различните разпоредби, независимо от това, че понякога споразуменията не са завършени. Запознавам ви с етапа на изпълнение на споразуменията. Госпожо председател, вие споменахте на последното заседание по този въпрос през юни е, когато също е, беше направен обзор на ситуацията. Като цяло, като си има предвид е, писмото от председателя Раеш до комисар Аврамополис, имаше официален отговор преди около една седмица. Тогава ние предложихме е, конкретен механизъм във връзка с предоставянето на разположение на депутати към механизма. Той не е различен от това, което правим по доклада Шеврол. С този механизъм депутатите, които проявяват интерес, ще получат пълна информация по разпоредбите, ще имат и възможността да ги обсъдят с нас. Това е институционалният въпрос. Когато говорим за сътрудничеството по миграционни въпроси с Афганистан като цяло, както и по въпросите за завръщането и реадмисията в частност, винаги сме заявявали, че диалога по миграцията, който водим, е много богат, особено през последните три години. А, говорим за въпроси, които проистичат от цялостната стратегия за Афганистан на Европейския съюз. То се основава на два основни принципа, а именно регионален подход и цялостен, всеобхватен подход – регионалния подход. Ние чудесно разбираме предизвикателствата, пред които е изправяме на страната в регионален контекст. Необходимостта да се има предвид вътрешно разселените лица, но също така и разселването в региона между съседни страни и съответната помощ, която Европейския съюз може да окаже на Афганистан. На второ място всеобхватния подход, това не е нещо ново за Афганистан. Опитваме се да го инжектираме във всеки диалог по миграция, с която и да било страна. И винаги се опитваме да се спрем на конкретни, точни въпроси, свързани с реадмисията, но и на по-широк аспект на миграцията. Искаме да градим диалог, да създаде механизъм за помощ със съответна страна, със съответни партньори или по други аспекти на миграцията. Е, във връзка с е, е, споразумението, което в момента обсъждаме, има важен политически двустранен ангажимент от страна на Европейския съюз и на Афганистан. От формална гледна точка това е политически ангажимент, неофициално правно споразумение. Тоест, то не поражда е, нови задължения от правен характер, просто предвижда е, наличните вече правни задължения по международното право. Просто се създава оперативна рамка за реадмисии, които да се извършват в структурирана и предвидима форма предвидима форма от полза за мигриращите, тези, които се завръщат страната си, но също така и в помощ на властите, както в Европейския съюз, така и в Афганистан. А, е, остават ми още само няколко минути. Искам да се спра на значението на мерките за реинтеграция. Е, според нас това беше е, важна последица от всичко свързано с реадмисията. Това за нас е ясно, не само спрямо Афганистан, но и с всички партньори, с които имаме преговори по е, реадмисия а именно реинтеграция, помощта за реинтеграцията. Това е от ключово значение за устойчивостта на процеса, който тече проявяваме особено голямо внимание към ситуацията в Афганистан. Е, сигурно е, ситуацията там не е лесна. Има големи предизвикателства, свързани с сигурността, но има нещо, което е регулирано от властите в държавите членки, когато взимат решения по завръщането и когато е, се взимат съдебни решения от компетентен съд. Аз се отнасям обаче много внимателно към усилията за реинтеграцията ние имаме много солиден проект, който се спира на реинтеграцията от различни аспекти. Първо, реинтеграция в определена общност. Имаме предвид селските райони на Афганистан, както и градските райони. В селските райони се спираме на Кандахар, Кабул, още една област в страната – Разработваме проекти за напояване, е, напоителни системи, парници, които скоро ще влезат в употреба, само след няколко месеца в споменатите вече региона. В тези е, селски области ние имаме е, повече от 1600 завърнали се и повече от 1000 семейства. Имаме предвид е, определени приоритети, приоритети за нашите дейности. Както казах, е, ние оказваме индивидуална помощ, като например микрофинансиране, новопоявяващи се предприятия в е, различни области. В момента е, искаме проектите да приключат преди зимата. И е, е, Рада, който оказва услуги по реинтеграцията, ще се спре на прилагането в източните части Нангахар, Конари, Лангмар. С тези проекти оказваме помощ на малки и средни предприятия защото смятаме, че това може да бъде мотор е, за е, устойчиво завръщане и реинтеграция. Техническо професионално обучение за завърналите се, професионално обучение по принцип има 73 центъра за професионално обучение, е, които са обект на тръжна процедура за държавни поръчки. Освен това, е, предлагаме информационни центрове за реинтеграция. В момента се спираме на три провинции, три регионални провинции. Това са само няколко конкретни примера за реинтеграцията през последните три години. И е, това показва колко е сериозно усилието за реинтеграция Както казах, това е, е значителна допълнителна дейност към нашите дейности за завръщане и реадмисия. Благодаря. Сега ще дам думата на Самира Хамиди от Amnesty International. Вече ви казах, че днес се срещнах с нея. Тя има много богат опит що се отнася до работата в областта на правата на жените в Афганистан. Сега отговаря за регионалната мрежа на Amnesty International в Афганистан. 10 минути ви давам, не повече моля, тъй като искам да имаме и време за въпроси. Обръщам се и към комисията. Когато говорим за реинтеграция, дали говорим за хора, които са от Европа или от други места, кой използва програмите и кои точно програми не е съвсем ясно. Моля ви за много ясни отговори. Сега давам думата обаче на госпожа Хамиди. Микрофон. Yeah, you need to push the button. Yes. On the right side. Yes, perfect. We've got languages to be, you have to be translated, so we need your microphone. Имаме устен превод, затова трябва да говорите с микрофон. Добър ден, благодаря госпожо председател за това, че ме поканихте. Искам да благодаря на комисията Либе за това, че поканихте Amnesty International да кажем какво смятаме относно положението в Афганистан и какво да се прави от тук нататък. Уважаеми госпожи и господа, момента за Афганистан е критичен. От 2001 година насам се опитваме да направим много в различни области, не на последно място в областта на подпомагането на младежите, на жените, афганистанците са отдадени на бъдещето на своята страна. Те искат да се образоват, да могат да гласуват. Има вече мрежи на гражданското общество, на защитници на човешките права. Положението обаче е не е такова каквото ни се иска да бъде. 17 години вече оказваме подкрепа в страната, но положението, за съжаление, се влушава с всеки изминал ден. Положението със сигурността е изключително тежко. Афганистанците са обект на терористични нападения в цялата страна. Нападенията са насочени срещу училища, джами, ресторанти, и много други места. Това са нападения от страна на талибаните. Ако погледнете историята на нападенията, ще видите, че в различните провинции има поне две нападения с голям брой жертви. Тази година през юли стана ясно, че само през първите 6 месеца на тази година около 1700 души са били убити и двойно повече ранени. Няколко примера. Едно училище беше атакувано неодавна. Там бяха убити ученици на възраст между 16 и 20 години. Преди няколко седмици беше извършено нападение срещу един спортен клуб един 20 годишен журналист, който говореше пет езика, беше убит, докато отразяваше терористичното нападение. Афганистанците са жертви на тази нежелана от тях война. Повечето от хората, които умират, между другото, умират поради бедност, а не поради терористични нападения. Над милиони 100 хиляди са вътрешно разселени в страната поради конфликта. Следва да си зададем въпроса. Колко от вас наистина се притесняват за безопасността на онези, които са връщани в Афганистан? Знаете, че съществува така наречения доброволен механизъм. Какво става с онези, за които се твърди, че се връщат доброволно. Какво се случва в областта на миграцията между Афганистан и Европейския съюз? Преди няколко дни беше прият един документ в това отношение и той въобще не говори за безопасността на връщаните лица. Не се говори за отговорността кой ще я поеме, когато някой бива изпращан в място, където има сериозна заплаха от терористично нападение? Няколко думи. Какво е нашето становище? Имаме документ в тази област, прият по-рано през годината. На първо място, важно е да не се забравя каква е действителността в Афганистан? Нито един афганистанец не трябва да се връща в страната, просто защото европейската миграционна политика се променя. Трябва да се поставя под въпрос е, споразумението. То не гарантира безопасността на когото и да било. Мисля, че е време, ако не е да се промени споразумението, то поне да се суспендира прилагането му. Amnesty International иска това споразумение да бъде суспендирано, докато не се гарантира достойното и безопасно връщане на афганистанците в страната. Освен това, трябва да се е, дава информация за положението с върнатите лица. Тази информация трябва да се дава от съвместния комитет ЕС Афганистан. За нещастие по-настоящем липсва информация за това какво се случва с върнатите лица в Афганистан. Не забравяйте, че няма кътче в Афганистан, което да е безопасно. На север или на юг. Не мисля, че някой би направил броя на убитите, не би, някой би превърнал броя на убитите в критерии за това дали трябва да има връщания или не. Кабул също трябва да не се счита за безопасно място за връщане на хора. Много е важно на следващото място да се ангажираме с онези, които работят на място и онези, които работят за Афганистан извън територията на страната. Това ще ви даде по-ясна представа за положението в страната. Искам да подчертая в заключение, че афганистанците не заслужават положението, в което се намират. Точно както вие се грижите за своите близки, така и афганистанците искат да го правят. Не принуждавайте хората на Афганистан да се връщат принудително в тази страна. Благодаря. Сега ще имаме възможност за въпроси. Виждам, че госпожа Спинели иска думата. Първо ще тя, след това господин Наоштревичус, Барбара Спинели. Е- Благодаря. Внимателно изслушах онова, което ни каза комисията. Вие описахте съвместните бъдещи действия. Те представляват един план за връщане на лица, който се основава на структурни политики, които би трябвало да са предсказуеми чух какво казвате за стратегиите за реинтеграция в обществото на върнатите лица в Афганистан. Аз не мисля, че вашите обяснения обаче са задоволителни. Тези така наречени уверения, които ни давате, не са приемливи за мен. Действителността е съвсем различна. Amnesty International току-що ни я представи и ние много добре знаем, че тя е много по-различна от това, което вие казвате. Действителността е следната, що се отнася до върнатите лица в Афганистан. Две трети от тях само след няколко седмици в Афганистан решават да се опитат да напуснат страната още веднъж. И второто нещо, което трябва да се спомене, когато говорим за тези съвместни бъдещи действия трябва да се знае, че тройно се е увеличил броя на върнатите. През последните две години Норвегия, Германия, Франция и Швеция са сред челниците в това отношение. Ставаме свидетели на масово експулсиране. Много хора наистина биват принудени да напуснат Европа. Едно лице даже извърши самоубийство вследствие на принудата. Дайте ми още малко време, госпожо председател. Много от нас са, страни, са от страни, които водят една провалила се война. От 2001 година водим тази безумна война и се чудя как може да се гледаме в огледалото и да не чувстваме срам от е, това, че предприемаме такива политики на връщане. Възоснова на тези така наречени съвместни бъдещи действия. Съжалявам, че съм толкова категорична, е, но трябва да кажа, че искам отговори. Председателката, споделям е, твоите виждания, Барбара, но трябва да можем да чуем и другите колеги и да получим отговори от комисията. Първо господин Наоштревичус и след това господин Войкт за една минута. Ощревичус. Юдит, съгласен съм, трябва да приключим на време. Въпросът ми към представителите на комисията е следния. Що се отнася до бежанците, които идват от страната и които се връщат, биват връщани в страната, има ли планове за промяна на схемите за подкрепа, които съществуват за връщаните в Афганистан? До каква степен Системата, която съществува е полезна и ще продължим ли с нея? И към госпожа Камиди. Онези, които се връщат, те са научили все пак някои неща и разпространяват новини. Как ще опишете общото настроение сред онези, които биват връщани и дали това, което те разказват, ще доведе до повече връщания с оглед на натрупания опит. Господин Войкт. Благодаря, госпожо председател. Стотици хиляди беженци идват в Европа е, при, е, с различни е, фалшиви е, основания. С Афганистан обаче не е такъв случай. Тя е в е, е, много държави е, те се намират в лагери, но това не гарантира сигурността на обитателите. И аз не разбирам защо точно у нас в Европейския съюз се, се настоява толкова да се връщат е, афганите, е, след като е, кол, бившите колониални страни, е, след напускането, разпада на колониалната система, приемат е, граждани на бившите колониални страни и ги интегрират и им намират работа и така нататък. Е, сега точно те, е, тези е, връщат е, хората обратно в огъня, така да се каже, в, при военни условия. Това не разбирам. Госпожа Зипел, съвсем накратко. Един от въпросите, които се задават от самото начало е защо имаме съвместни бъдещи действия по отношение на Афганистан. Тези съвместни бъдещи действия започнаха точно когато насилието отново се разрасна и даже положението се влуши. Защо имаме съвместни бъдещи действия с Афганистан, а не с Марокко, например? Или някоя друга страна? Това е въпроса, който искам да задам. Може би е било по-лесно да се окаже натиск върху Афганистан, да се съгласи на такива съвместни бъдещи действия а пък държавите членки и комисията не са могли да окажат подобен натиск върху други държави. Те да приемат нещо подобно. На второ място. И сега вече забравих какъв беше въпросът, така че ще приключа. Малко се обърках. Господин Дорфман. Благодаря, госпожо председател. Е, изслушах внимателно изяснението на колегата Спинели сега аз е, е, бях в делегация в Афганистан и в Кабул, в, заедно с колегата Остравициус. Цяла седмица прекарахме в Кабул. Наистина социалните проблеми е, не позволяват е, връщане е, от Европа, е, защото е, правителството е, въобще не проявява никаква грижа за населението там. Има сериозни социали, е, социални проблеми е, с връщането от е, Пакистан, например. Е, стотици хиляди, които са прокудени от Пакистан, се връщат в Афганистан, където е, те създават социални проблеми. Това е една бомба с закъснител. Е, е, особено в държава, в която се води война вече е, половин столетие. Въпросът ми е, има ли комисията някакви контакти с пакистанското правителство или някоя друга инстанция в Европейския съюз? Има ли връзки с пакистанското правителство? Защото ако може този, е, тази огромна маса хора, която бива връщана от Пакистан към Афганистан, ако може да се уреди този въпрос с Пакистан, за да се облегчи това положение, много трудно е да бъде бъдат настанени тези хора обратно в Кабул. Благодаря. И аз съм се записала за въпрос и така ще приключим с въпросите и ще дам думата на комисията и на госпожа Хамиди. Намерих предния проект на съвместни бъдещи действия. От преди две години искам да разбера няколко неща. Съвместните бъдещи действия казват, че непридружаваните непълнолетни не може да бъдат връщани без да са намерени техните роднини или да има достатъчно добри условия по приемане. Това е цитат. Има обаче представители на гражданското общество, които казват, че това не се случва. Не се търсят роднините, няма реинтеграция. Защитата на децата е само на хартия, нищо не се случва на практика. Как може комисията да гарантира, че зачитаме разпоредбите на този член от документа за съвместните бъдещи действия? На второ място, програмите за връщане и помощта за реинтеграция са нещо отделно от помощта за развитие на Афганистан. Това е различен фонд, не става дума за официална помощ за развитие. Обяснете следното. За какви проекти точно говорите? Кои от проектите се финансират от бюджета, който не е бюджет за развитие и кои се финансират от бюджета за развитие? Ако е трудно да отговорите сега, моля да ми дадете писмен отговор по-късно. Съвместните бъдещи действия споменават и за възможността да се из, изгради отделен специален терминал за връщаните в Афганистан на летище Кабул – Искам да попитам дали нещо подобно ще се осъществи на практика или не. Опитваме се да упражним контрол върху съвместните бъдещи действия. И този контрол не е насочен толкова към проектите, а по-скоро към връщанията. Съвместните бъдещи действия и документа за тях говорят много подробно за тези връщания. Давам думата отново на комисията и на госпожа Хамиди, представителя на комисията. Благодаря. Ще карам бързо. Поред на постъпването на въпросите. Защо имаме съвместни бъдещи действия точно с Афганистан? Защото има политически консенсус по този въпрос сред държавите членки. Имаше виждане, че нещо подобно трябва да има. Имаше споразумение и ние в комисията започнахме преговори. Ние следвахме ангажимента, възложени от съвета. Как да постъпим по отношение на връщанията? Искам да кажа, че не е имало нито едно връщане от Европейския съюз, което не е било направено възоснова на подробна оценка, направена пък от е, съд. Нашите съдилища разглеждат много подробно всички отделни индивидуални аспекти, преди да решат, че едно лице трябва да бъде върнато. Ако погледнете цифрите, ще видите какво се случва с е, онези, които са върнати от Европа в Афганистан. С помощ на Frontex през 2016 година е имало 700 принудителни връщания. Голямото мнозинство от онези, които се връщат в Афганистан, идват от съседните страни на Афганистан, а не от Европа подкрепата не се взима предвид. Ние решихме да действаме в помощ на Афганистан тъй като Афганистан трябва да може да осигури помощ на връщащите се лица, независимо от това откъде идват те. Що се отнася до средствата, които са заделени за реинтеграция, а това са 200 милиона за Афганистан, само те идват от помощта за развитие но те идват от една специална част, специална глава от тази помощ, която е точно за тази цел. Тези пари отиват за местни НПО, за европейски агенции, е, отиват към партньори, които е, спазват е, принципите на ООН и подпомагат агенциите на ООН. Значи говорим за УНИЦЕФ, за ВКБОН и така нататък. По отношение на непридружаваните непълнолетни, сведоха ни вниманието до научната дейност, която се извършва по този въпрос. Ние разгледахме с държавите членки резултатите от тези проучвания и се взе решение да се поиска информация за онези, които са върнати в Афганистан извън юридическата рамка, която съществува в държавите членки и извън съвместните бъдещи действия. Според информация от държавите членки, всички афганистанци, които са непридружавани непълнолетни и са били върнати, са върнати или в своето семейство, или връщанията им са били проследени от държавите членки на Европейския съюз. По отношение на терминала, да, вярно е, че имаше планове за преустройство на един от терминалите на летище Кабул. Афганистанските власти се притесняваха поради е, големия брой връщани от Европа. Само, че онова, което се предвиждаше, в крайна сметка не се осъществи. Е, не е имало повторно искане от страна афганистанските власти за преустройство на летишния терминал, съответно е, не са предвидени средства за нещо подобно по фондовете. Благодаря. Председателката, преди да дам думата на госпожа Хамиди, нека да дам думата на Софи. Искаше да зададеш е, кратък въпрос. Два много кратки въпроса. Казвате, че разчитате на докладите на държавите членки. Това е странно, защото моето правителство, например, казва, че не следи какво се случва с връщаните лица. И на второ място по отношение на процедурата. Попитаха ви защо има такива съвместни бъдещи действия. И вие казахте, че има такива, защото има консенсус а, между държавите членки. Само, че държавите членки в съвета са само част от а, а, законодателната структура в Европейския съюз. Ние сме друго направление ние в парламента. Защо разглеждате само държавите членки? Каква е вашата задача като комисия? Как гледате на самите себе си? Като обслужващи само съвета ли? Представителя на комисията. Искам да кажа, че аз съм служител на комисията и не съм обвързан с политически пристрастия. Няма да отговоря нищо повече по този въпрос, а по другото нещо, което споменахте, искам да кажа, че ние предоставяме информацията, която е необходима, тази информация, която имаме на разположение. Знаете, че може да получите винаги данни за това какво правим, когато договаряме подобни споразумения с трети страни. По отношение на последващите действия и програмите за реинтеграция, имаме конкретни усилия, насочени към наблюдението на това, което се случва с връщаните лица, тяхната реинтеграция. Що се отнася до това, което казват НПО и представителите на гражданските организации, ние трябва да разчитаме на информацията, която ни дават държавите членки. Те осъществяват връщанията в сътрудничество с Frontex. тези полети се наблюдават по силата на съществуващата юридическа рамка и ние няма как да не разчитаме на държавите членки. Благодаря, казва председателката. Знам, че времето ни притиска. Госпожо Хамиди, вие имате последната дума. Чухте какво се казва в парламента. Кажете ни малко повече, ако можете, естествено. Thank you. Um, thank you so much. Um... Благодаря. Както вече казах, няма официални документи или доклади е, за статута е, и положението на тези афгани, които са, афганистанци, които са върнати в е, страната си това, което ще кажа, са лични наблюдения, след като съм била там и съм работила там и съм разговаряла с хора. А то е, хората оставят всичко за себе си, за да се спасят себе си и семействата и идват в Европа. и биват връщани при положение, в което трябва да започват от нула. Е, положението, сигурността е, им пречи да, да е, страховете за сигурността им пречат да пращат децата до училище, децата си на училище. Някои от върнатите е, дори не са родени в Афганистан. За тях това означава е, да попаднат в е, нова страна, изцяло нова е, и то страна е, трудна за живеене е, и е, пълна с рискове. Е, споделям вашите съображения, госпожо председател. Наистина, положението в Афганистан е много е, е критично е, и се надявам, че ще можем да обединим е, така усилията си и да спасим живота на хора, е, които са изложени на ужасни е, опасности ежедневно в Афганистан. Благодаря, Юрата. Благодаря на Либе за организирането на тази съвместна, тази съвместна дискусия мисля, че трябва да продължим да контролираме развитието на нещата, може би съвместно с ДЕВЕ, за да видим как се развива положението в Афганистан, за да научим повече и да придобием повече информацията, да можем да взимаме верните решения в бъдеще. Благодаря. Um, Скъпи колеги, следващата точка на дневния ни ред е структуриран диалог с комисаря Аврамополос. Е, най-сърдечно го приветствам с добре дошъл. След многото въпроси, които ще обсъждаме, всички са много важни. Ще маркирам само някои положението в Средиземорието, прилагане на работата, програма от 18-та и е, приоритетите за 19-та. Удоволствие за мен, че комисаря е сред нас. Е, знае, че вие очаквате с интерес е, този диалог, е, така че без бавене му давам думата, след което ще имаме структурен дебат. Заповядайте, господин комисар. Благодаря, Клод, е, е, скъпи господин председател, уважаеми депутати, колеги. За мен е удоволствие да бъда сред вас отново. Това винаги помага да се движат напред важни досиета и да се набелязват е, проблемите. Нашия диалог особено е, темата му днес е особено навременна, защото е, дава възможност да се приключи с цялостната стратегия, както по миграцията, така и по сигурността. Миграцията и сигурността са сфери, в които съюзът е, и нашата работа тук наистина променят живота на гражданите, имат смисъл за живота на гражданите а това, защото това са два въпроса, които най-пряко ги е, занимават. Това, което правим е, е и по миграцията, и по сигурността. И е, това, което сме направили, за сега го направихме далеч преди изборите, не само за да доказвам на гражданите е, колко сме полезни, а просто защото оперативно решаваме много проблеми на място. Нашите конкретни е, действия ще дефинират до голяма степен е, политическият климат, политическа атмосфера в предизборния период. Призовавам ви вас в тази комисия да е, излезе с доклади по всички законодателни предложения не по-късно от ноември. Това ще даде възможност да се проведат дискусии с председателството на съвета преди януари. Знаете, е, че времето е, е малко и аз съм тук именно да ви подкрепя в работата ви. Сега да ви представя картината на последните е, събития и задачи и проблеми е, в последните едните месеци в областта на миграцията и сигурността. Знаете, в, втората част от е, доклада за състоянието на Съюза бе посветено именно на тази тема. необходимостта да се доразвие политиката за миграция и убежище. Ще започна с миграцията. Част от цялостната стратегия е нещо, по което всички се съгласихме, а именно колко важно е ефективно да управляваме общите ни външни граници. Ето защо предложихме да се предлагаме да се засили и съоръжи по-добре е, европейски граничен е, е, контрол, за да се подпомагат е, и по-добре, е, да се бъдат помагни е, държавите членки в защита на външните граници. Мерките включват създаване на едно постоян, постоянен корпус от 10 000 оперативни работници до 2020 и един по-силен мандат по връщане, за връщанията. Агенцията ще може сега да провежда общи операции и да изпраща персонал в трети приоритетни страни, а не само съседните на Европейския съюз и винаги това ще става след споразумение между Европейския съюз и съответната страна. Между 21 и 27 предлагаме да засилим, е, да увеличим бюджета на агенцията с близо 11,3 милиарда. С този е, завишен бюджет е, агенцията ще може да се, да, да се здобие със собствени съоръжения, самолети, плавателни съдове и така нататък и е, наистина не трябва да допуснем е, положение, при което ефективността на операциите е застрашено поради недостиг на е, оборудване или човешки ресурс. А по-скоро това се дължи на недостатъчно бърза реакция или недостатъчна реакция на държавите членки. Освен това предлагаме да се засили е, Европейската е, агенция за обежищата. Е, имаме предварително споразумение с съвета по това. Агенцията трябва да бъде напълно оборудвана, за да може да предоставя бърза и пълна подкрепа на държавите членки в рамките на целият процедура по търсене на убежище. Агенцията ще може да подпомага държавите членки в административно отношение, в международна закрила, както и в процедурата по силата на Дъблинската система. Засилената агенция ще работи съвместно с Агенцията за граничния контрол и граничните патрули. Това означава по-интензивна работа на е, горещите точки и всякакви е, е, други центрове за проверка. Двете агенции ще се допълват взаимно при връщанията, за да работят по-ефективно в процедурите за търсене обежище и връщане. Сигурен съм, че ще се съгласите. Това е само един аспект от нашата миграционна политика – Друга важна част от цялостната ни политика е разкриването и поддържането на засилването на, мес, на легални маршрути и пътища за иммигранти но ще се върне на този въпрос по-късно. За да, върнем, е, за да засилим допълнително политиката на връщане, комисията предлага един е, целеви преглед на директивата за връщанията. Е, което ще засегне самата процедура по връщания и ще намали препятствията пред държавите членки, когато е, предприемат връщания, като същевременно поддържа гаранции е, за безопасността на мигрантите. Заедно с, за, за силната подкрепа на Европейската агенция за а, е, граничен е, контрол а, е, в областта на връщаните, сегашните операции с трети страни по реадмисията и финансовата помощ, а, която съществува в момента, особено чрез АМИФ, ще допренесат за по прилични, по-скорошни връщания и тяхното по-устойчиво управление. Приемане на предложението за пакета, е, миграционния пакет в септември е наистина приоритетен. Работата в съвета вече започна или ще започне всеки момент по всички досиета. Ето защо аз приветствам бързото приемане на докладите на Либе по това досие. ще проведа е, първоначална дискусия е, по това предложение с е, министрите на вътрешни работи в петък в Люксембург. Ще бъде разгледани ще бъдат разгледани всички тези въпроси, които маркирах сега. Сега, Регионално споразумение, без да се разграничават отделните елементи, е основен приоритет. разглеждане е, на регламента от Дъблин е част от тази работа. Само една по-ефективна, по-справедлива дъблинска система може да промени работата ни е, по тези въпроси от сега, сега и в бъдеще. Надявам се, че австрийското председателство ще потърси верния баланс между отговорностите и солидарността, и преговорите с парламента да могат да започнат максимално скоро. По Евродак е, приветствам предварителното е, политическо споразумение. Госпожа Маковей е работила наистина много упорито, за да изготви е, това досие. Нерешените въпроси трябва да намерят решението си максимално скоро. Тук това е важно и за взимната, оперативната съвместимост на нашите информационни системи. Трябва да може да се мине към приемането им максимално скоро. По трите предложения квалификация и регулиране, условия за прием и пренасочване. приветствам предварителните споразумения, постигнати в рамките на българското председателство по тези въпроси. Уверен съм, че австрийското председателство ще е, ограничи е, многото промени и ще ви насърчи да търсите общ език със съвета, за да се финализират тези предложения максимално бързо. Трябва да се напредне и по регламента за процедурата за търсене на убежище. Надяваме се съвета да се съгласи на мандат за преговори, за да започнат е, тристранните разговори без бавене. Трябва да напредваме и по всички елементи, включително по законовата миграция. Засилване на легалните е, е, канали, е, това е част от нашата миграционна политика. Изключително важно е да се намали нередовната не, и опасна миграция, както а, е, тези пътища, които не, а, е, изискват закрила и по-контролирани, проактивни действия по законова миграция. Ще обсъда с министрите е, предложението за синята карта отново на 12 октомври и ще подчертая колко важно е да се съгласим за реформиране на тази, е, за реформата за синята карта и смисъла от всичко това. Ще ги е, така приканя да действат и да е, се подготвят за лансирането един пилотен проект за законва миграция с някои ключови африкански страни преди края на годината. Това, е, освен другото, освен друго, ще бъде е, отрешаващо значение е, за нашето сътрудничество повръщане и реадмисия с някой от тях. Ако искаме да е, така имат доверие в нас и да имаме подкрепата, пълната подкрепа и съдействие на африканските съди за предотвратяване на миграция, трябва да разширим е, офертата си за възможности за законова миграция или поне да им е, е, така да улесним достъпа до съществуващите правни канали, законови канали. И накрая ще призват държавите членки да продължат да е, прилагат своята политика за е, преселване, за да е, се споразумеем по рамката за преселване максимално е, бързо. Презаселване. Да спомена и предложението на е, комисията от март. Каква е целта на, за, по отношение на визите. Целта е да се улесни визовия режим, като същевременно се засилят е, проверките за сигурност. Предложението подкрепя и нашата политика на връщане, като подчертава колко важно е, е трети страни да съдействат е, при реадмисията на законни мигранти. Предлагаме по-стрикни правила при обработване молбите за визи, от страни, които не съдействат достатъчно или е, по реадмисията на незаконни мигранти. Чрез едни е, прозрачни и много така точни механизми. Председателството вече има мандат за такива преговори и се надявам е, Либе много скоро да излезе с доклад и по това ключово предложение. Сега по въпросите за визите още малко. Комисията тези, до края на годината ще докладва за реципроч... визовата реципрочност с САЩ и Канада и аз ще обсъждам въпроса с вас отново. Знае, че следите този въпрос а, с голям а, му внимание. Аз също съм загрижен, не по-малко от вас. И искам да подчертая отново е, ангажираността си да направим всичко, за да постигнем пълна е, реципрочност визова с САЩ. Поставя, поставям този въпрос с САЩ при, всеки, е, при всяка среща и повод. Следващия месец пак отивам в Вашингтон и отново ще засегна този въпрос. И то ще го поставя много ясно и категорично. Техническите контакти са в ход Както казах, ще продължа да обсъждам с тях е, въпроса. Политическите е, настроения в Вашингтон обаче не са на наша страна. Добре е да се знае това. Но ние не отслабваме натиска, опитваме се по всякакъв начин да постигнем напредък за реципрочност е, визова с държавите членки. Комисията и този въпрос ми е много така близък до сърцето. Комисията е пълно ангажирана, е, твърдо ангажирана да запази шенгенската е, е, зона, шенгенското пространство, което е много важно за нас. Едно нещо подчертавам. Въд, е, е, временните вътрешни гранични проверки не трябва да се превърнат в постоянни. Ето защо трябва да се потърси верния баланс между това да се гарантира свобода на движение от една страна, а от друга е, сигурността. Ето защо предлагаме да се е, допълни е, Шенгенския граничен кодекс, за да е, отваря, отговаря на сегашните практики. Надявам се, че Либе ще изготви доклада си и ще го приеме, така че трилозите да започват при края на годината. Председателството вече има мандат. Европейски съюз се нуждае от нови начини да предотвратява злоупотреба и да гарантира спазване на правилата. Уважаеми господин председател, сега да мина към темата си, където вие имате значителен принос и благодарение на него ние е, така се придвижваме много сериозно към един истински съюз на, на сигурността. Е, ние е, сътрудничи си сътрудничим за сигурността в Европа, преодолявайки е, табутата, като е, заявяваме, че сигурността е приоритет на националните държави. Решаваме най-разнообразни въпроси, но с, е, сме единни в е, е общата цел и е, си имаме взаимно доверие факта, че не сме имали повече от година е, сериозна терористична нападение от Барселона, от Барселона насам, е, сочи, че сме на верния път. Няколко примера важен проект регламент за предотвратяване на разпространяването на терористично съдържание онлайн. Това а, е, беше в отговор а, така призив и от страна на парламента и съвета да се засилят мерките за предотвратяване на незаконно терористично съдържание онлайн. Напредък е постигнат, но тези, които имат намерение да извършват терористични действия в Европейския съюз, все още могат да разпространяват а, по интернет своята, относително лесно своята отровна а, идеология и да правят пропаганда. А, под а, чрез доброволния подход вече са направени сериозни стъпки да се предотврати използване на интернет за терористични цели серия гаранции е, са залегнали в регламента, за да не се извежда погрешно нетерористично съдържание и да е, не се е, накърняват е, основните права. Моят колега Джулиан Кинг ще говори по този въпрос по-подробно до края на заседанието. Радикализация на място или офлайн също е много важен въпрос. Е, в това отношение работим много интензивно, за да е, има смисъл да сме от полза за държавите членки е, и практикуващите в тази сфера е, магистрати. Създаването на, на организационен борт е, за борба с радикализацията е важна стъпка в това отношение. Сега да мина към друг важен приоритет. За по-добра основа за миграция вътрешна сигурност и сигурност. Колеги, нашата отговорност е да има доверие в това, че можем да защитим гражданите си. Оценявам работата и усилията на докладчиците господин Ленерс и господин Мельо, както и докладчиците в Сянка, които търсят компромис е, при приемането на доклада следващата седмица. Председателството вече е получило мандат за преговори. Очаквам началото на триалозите, на тристранните срещи. Ние е, имаме е, и VIS на масата. Това е много голямо предизвикателство, с което се заеха много опитни докладчици. По Ейо Лиса, искам да благодаря на госпожа и докладчетите в сянка за работата им. Радвам се, че новия регламент ще влезе в сила преди края на настоящата година. Искам да се възползвам от възможността да ви благодаря за цялата работа, свършена по така наречения Exit System, Шенгенската информационна система. Приемането на тези предложения ще засилят вътрешната сигурност, ще улеснят пътуванията, и е, ще запазят европейската политика е, за либерализиране на визовия режим. Е, никога няма достатъчно да подчертая, че ефективната защита на, вътреш... на външните граници са предпоставка за функционирането на Шенген и за свободното движение в рамките на шенгенското пространство. Очаквам работата с вас е, за предложението за достъп до финансова информация, трансграничния достъп до е, електронни доказателства, е, до взривопасни вещества и прекурсори. това са мерки, които включват препоръки по подобряване на тероризма за търговията с, огнестрелно оръжие, когато се борим срещу тероризма. Надявам се, че ще можем да приемем доклади, за да започнат тристранните срещи възможно най-бързо. Освен това, е, с е, е, нетърпение очаквам съвместната работа с госпожа Кауфман за да гарантираме бързото приемане на предложението е, за борба за е, плащания не в брой, е, за да защитим гражданите срещу тези престъпления, да засилим превенцията и да улесним действията, свързани с правоприлагането. И не на последно място, няколко думи върху финансирането. Европейските фондове са и ще останат от ключово значение, за да постигнем целите си и амбициите си във всички области на политиката. Има средносрочна оценка на настоящите фондове за миграция и сигурност, за да е, се потвърди добавената стойност е, на тези фондове и напредъка в тяхното изпълнение. Както знаете, в областта на миграцията, границите и сигурността, комисията е направила амбициозно предложение по новата многогодишна финансова рамка. Отразява се приоритета, който трябва да се отдаде на е, бъдещите предизвикателства пред финансирането. Политически важно е да се съточим на миграцията, граничната сигурност, да има достатъчно финансиране, гъвкавост, успешна система за мониторинг и контрол контрол. Освен това, трябва да заседим взаимната допълняемост с останалите европейски инструменти между Европейския съюз и трето страни, винаги е, в духа на политическите цели. Европейската комисия разчита на Европейския парламент, за да окаже подкрепа на тези предложения, е, за да има плавни преговори и най-вече да работим съвместно с съвета за тяхното своевременно приемане. Аз знам, че вие вече сте започнали е, разглеждането на новите законодателни предложения. Време е да вървим напред, да е, се справим с е, всички евентуални предизвикателства. Лично аз и моите служби ще работим с вашата комисия, с вашите докладчици. Файон Хотмайер Ленърс и госпожа Дали. Е, скъпи приятели, предстои ни много работа, а времето е изключително ограничено. Като се обърна назад към първата ни среща, първото ми изслушване преди 4 години, виждам, че сме постигнали много неща заедно. Нещо много по-важно е, за нас беше удоволствие да работим съвместно през всички тези години. Когато се изпратих пред вас, вие ми казахте, вие ще работите с една от най-трудните парламентарни комисии. Но искам да ви кажа, след толкова години, че никога не съм имал толкова конструктивни отношения с депутати. Благодаря ви за което. Е, ние сме поели ангажимент, е, за да изработим и приключим цялостната ни стратегия. Съгласни сме, че няма едно единствено решение нито за заплахите срещу сигурността, нито управлението срещу миграцията. Ние е, трябва да се споделя в по-голяма степен солидарността и отговорността. да бъде ефективна нашата миграционна политика, необходима ни е цялостна европейска политика, работа. Е, сигурен съм, че след 8 месеца ще бъдем все така конструктивни и ефективни. Очаквам да продължа близко сътрудничество с всички вас. Благодаря ви много за вниманието. Председателя, благодаря, господин комисар. Наблюдавам езика на тялото в тази зала, докато говорихте. Ами, може би от умора. Това, което споменахте днес, не е просто Просто натовареността с работата на този парламент, но и на комисията, но и на парламента, значителна част от работата в парламента. Но това, което ми направи много силно впечатление е, че значителна част от цялостната работа, която е извършена, тъй като се доближаваме до края на мандата, всяко досие, всяко е, досие е свързано с конкретен въпрос. И аз виждам по лицата на колегите – Искам да ви кажа, няма да отнемам време от е, времето за изказване на колегите. Те са доста на списъка. Искам само да ви уверя в отговор на това, което току-що казахте, че е, всички са наясно е, каква е ролята на парламента. Парламента върви напред колкото може по-бързо. По време на австрийското председателство на съвета не трябва да се каже, че вървим бързо по всички въпроси. Хубаво е да чуем, отговорим дали е достатъчно бързо работим по въпросите за убежище, миграция и граничните въпроси. Е, нека имаме предвид, че двама човека тук работят в е, пакета за границите. Госпожа Мацили за завръщането, госпожа Аржентини беше назначена тази седмица в Агенцията за убежище и миграцията. А, е, имаше и друго назначение. Запознат съм с всички трудности. Вие споменахте много теми. А, взаимна, а, интероперабилността. А, това също е предизвикателство, обект на тристранна среща. Госпожа Стивен ще работи за незаконното съдържание онлайн. Споменавам всичко това, защото е, ние бързо назначаваме докладчици, бързо гласуваме, но е, доколко напредваме по всеки въпрос, трябва да имаме предвид, че винаги има трудности. Има трудности, Можете да говорите конкретно с колеги. Искам да се спра на няколко въпроса. Визовата реципрочност. Това, което казахте е добре, но трябва решение. Да няма само кръгова ситуация. Трябва някакво допълнително заседание да се излезе от задънената улица. Не е достатъчно само да се изложи позиция. Знаем, че бяхте във Вашингтон, но това не е достатъчно. Е, как да излезем от задънената улица е, преди края на мандата? По Дъблин е, да се излезе от задънената улица по пакета за убежищата. Преди да дам думата на колегите, искам да кажа следното. Въпросът в съвета е за квалифицираното мнозинство и единодушието. Ако комисията а, запази въпроса с, с единодушието вместо квалифицирано мнозинство, не виждам какъв ще бъде изхода. Колегите работят по части от пакета за убежището, но за нас е важно да разберем дали ще приемете това. Разбирам защо, но ще продължавате ли да се придържате към правилото за единодушие? Според мен така се стига отново до задъна на улица. В пакета по обежищата просто няма изход. И така, отново говорим за безисходица. Спомните ли си разпоредбата по, по, по, по ДДС? Дори и при румънското председателство ще се работи по този въпрос е, само след 3 месеца. Въпросите са трудни. Връщам се на списъка за изказващите се. Същата трудност. Координаторите отсъстват. Не ми се сърдете. Първо ще дам думата на координаторите или на техните заместници. Кажете, ако сте заместници. Според указанията, първо Европейската народна партия. Координатора отсъства, господин Ангел ще говори от нейно име. А, две минути за всеки. Две минути за всеки. Ще дам думата на всички. Ако обичате, е, говорете по две минути. Първо координаторите, после ще дам думата на комисаря за отговор. Франк, от името на Европейската народна партия. За две минути. Благодаря, Склод. Благодаря и за неочакваното повишение. Не го очаквах е, днес след обед. И е, това, което ще кажа, изобщо не отговаря на това, което би казал координатор от Европейската народна партия. Искам да се спъра на две неща на миграционната политика, които според мен са важни. Комисията стига до края си вече, както знаем. Може би е настъпил момента за един нов порив на мъжество, на който не сме били свидетели до сега. Казал съм същото нещо при други обстоятелства на председателя на комисията. Мисля, че и той иска да напредваме по-бързо е, по е, теми, е, до които само се докосваме, но по които не работим същински. Дъблин и незаконна миграция. За Дъблин знаем. Знаем, че системата е измислена без натиск при времена и условия, когато спокойно сме можели да си измислим система за разумна и отговорно разпределение. Но при стрес тя не издържа. Тя не издържа. А в момента ни трябва система, която да удържа на стрес между хора, които са готови да понасят стрес. Не можем да наложим това на всички така че ще се наложи да разпределем бремето на онези, които са способни и желаят да покажат, че една част на Европейския съюз е солидарна и е способна да приеме хора, които се нуждаят от закрила. Другата тема законосъобразната миграция. Е, Клод и аз, е, всички, които говорят за синя карта, знаем, че напредъка е изключително ограничен по една странична тема. Колко човека е точно? Темата е второстепенна. Ако напредъка е второстепенен, по определен брой хора, бройката е такава, че дори няма смисъл да я споменаваме. Същинската законна миграция обаче още е по-трудно се организира, но трябва да я организираме. Е, трябва да имаме предвид, че не можем краткосрочно или дългосрочно да изкореним дълбоките причини за миграцията. Това е невъзможно. Ето защо трябва да се подготвим да приемем в европейския въпрос контингент от хора ежегодно. Не знам какъв ще бъде размера на този контингент, но трябва да се подготвим да го правим. Има държави, които са склонни да го направят, други не. И не можем да насилим тези, които не са склонни. Дори може би това би било опасно за потенциално е, засегнатите лица както и за останалите. Нека направим законодателно предложение до края на мандата да има контингент от хора, които да бъдат интегрирани, които да бъдат асимилирани, които да бъдат приети в Европейския съюз за висшето благо на това общество, е, което е, няма да приема незаконно пребиваващи, но ще върви напред към законна редовност. Тъй като господин Енгелс не е опитен като координатор, говори малко по-дълго. Ако обичате, придържайте се към двете минути. А, знам, Искам само да кажа на представителя на комисията. Хората трябва да знаят. Е, той е, отложи заседания, на които се настоява за синя карта. Това е мой въпрос. Госпожа Спинели, другите докладчици в Сянка, не проявявайте прекомерен интерес към тази синя карта. Но комисията не вижда лицемерието на членовете на съвета, които говорят за законни корени. Знаем, че има законни корени. Комисията ги пази живи. Благодарим ви за което. Това е нещо положително, което трябва да бъде отбелязано. И госпожа Сипол, същински координатор. Благодаря, господин председател. Днес ще говоря немски. Когато чув, слушам това предложение, все по-нетърпелива, неспокойна и леко е, ядосана се чувствам. Значи, е, говорим, че трябва да опазваме шенгенското пространство, каза се, комисаря Европолос. Е, но на всеки съвет чуваме, че е, настояване от държави членки да, удържат, да удължат е, граничия контрол вътрешни, по вътрешните граници. До кога ще продължава това? Казвате, че ако аз бях наистина в американското правителство, щях да ви се измея в лицето, защото от 5 години се отлага и се казва още за година, още за година, кой ще ни взима на сериозно в такъв случай за оперативната съвместимост. Нали? Казвате, че трябва интелигентно да свържем различни бази данни. Това е окей. Okay. Но какво правим днес? Нови нови огромни бази данки създаваме с милиони е, е, масиви данни данни за, за, е, за подозрени преследвания и така нататък в милион отделни е, бази се, са това, които обаче нямат никаква взаимна връзка и не знаем как функционират. Имаме, решихме да имаме европейски граничен контрол, такава агенция създадахме, но тя не, е, никой не знае как тя функционира и дали функционира. На всичко отгоре сега нови звена се предлагат и не разбирам защо трябва още персонал да се назначава и така нататък. Казвате, че трябва да работим по-добре по по връщанията, за връщанията но а, е, има защо, защо е, имаме с Афганистан е, е, тази инициатива съвместен, за общия път напред, а с други нямаме от други страни, от които идват търсещи убежище. Това за мен е необяснимо. Да не говорим за положението с беженците в Гърция, в Италия. Лагерите са пред Тъпкани е, все по-малко е, хора се е, интегрират изпращат се средства, не се знаете дали въобще и помощи, които не се знаят дали въобще стигат до бежанците или някъде по пътя потъват и, изгубват, и се изгубват. Всичко това са въпроси, които искам да чуя отговор. Следващи изказваща за две минути. Благодаря много. Господин комисар, не смятате ли, че е, заявление за откриване на легални пътища за миграция, която непрекъснато повтаряте и вие, и председателя на Европейската комисия насърчава нелегалната емиграция. Непрекъснато виждаме нарастващия брой на мигранти, които идват в Европа. Днес половината от емигрантите, които идват на европейския континент, идват от Марокко. Конкретно искам да ви попитам какво е направила Европейската комисия, за да влезе в контакт с мароканските власти – защото Марокко не е във война. Положението не е като в Либия. Монархията е стабилна, про-западно настроена, близка до Европейския съюз. Въпросът не е труден. Така че едва ли е трудно да има сътрудничество с Марокко срещу нелегалната емиграция и трафика на хора. Третия ми въпрос каква е окончателната ви равносметка за тези 4 години работа в областта на миграцията? Аз не задавам въпрос за средствата е, от Европейската комисия е, с ваше участие, а за положението в Европейския съюз като цяло. Какво е Мислите ли, че положението на Европейския съюз в областта на миграцията днес е по-добро е, спрямо 2014 година или не? Благодаря. Председателя, от името на групата на либералите Натали има думата. Благодаря. Е, извинете. Е? Извинете, изморявам се. Изморявам се, аз а, застарявам. Натали имате думата добре. А, благодаря, Клод. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря за неговото присъствие, за неговата решителност по нашите теми. Една дума по казаното от Клод. Аз напълно споделям въпросите, които той си задава. Онова, което каза във връзка с единодушието е, виждаме, е, че тъпчем на едно място. Не напредваме. Благодаря ви и за търпението. Понякога може да е много уморително да наблюдаваш парализа по теми като Дъблин или синята карта, където аз съм докладчик сянка, или бала на лицемерите, е, когато говорим за позицията на комисията или на държавите членки. Господин комисар, една дума по това, което казахте. Подобряване на условията за пристигане на мигрантите на европейска територия. Тази сутрин директора на Европейското бюро за убежища показа или по-скоро потвърди спрямо това, което каза преждеговорившия, е, е, явно намаление на искащите убежище от 2017 година насам. Намаление с около 40% от 2016 година. Едно е, намаление, което се утвърждава през 2018 година но положението по границите продължава да буди тревога. Така наречените ходспотове в родината ви в Гърция са пренаселени молбите, които в момента се обработват, е, се променя според партньорите. Така или иначе, е, броят е много висок. Е, споменава се за многобройни нарушения на права на човека от страна на множество неправителствени организации и най-вече нарушения, които които привилегироват в кавички, ако мога така да се изразя, децата в най-неравностойно положение, а именно децата. Положението е драматично, както чисто човешки, така и политически. Запознати сме проблема и вие подчертахте, проблемът е съветът, постоянното блокиране, не може да се постигне ефективна реформа. И така, господин комисар, какъв е отговорът ви на въпроса е, каква е вашата свобода на действие? Е, с какъв марш разполагате, за да маневрирате по този проблем като член на Европейската комисия? Неколкократно казахте, че е, имате доверие, че не губите надежда. Така че какъв е маржа ви за действие? Благодаря от името на Обединената левица. Барбара Спинели замества госпожа Ернст. А, зелените са първи, така ли? Не знам какво ми става днес. Нека да кажа за протокола, че Юдит е координатор от името на зелените. И заместник-председател, трети подред и координатор, казва госпожа Саргентини оценявам онова, което правите, господин председател. И така, като изслушах комисар Аврамополос, ми се стори, че трябва да си записвам колко често сме финализирали тристранни диалози преди изборите. Не мисля, че ще можем да му помогнем в това отношение и не знам дали желаем да го направим, защото много досиета се бавят не поради нашите усилия, а поради това, което се случва в съвета. Комисаря казва, че много се радва, цитирам, че са сключени предварителни споразумения в рамките на българското председателство и че той се надява, продължавам цитата, австрийското председателство да работи за допълнителни промени. Мисля, че не сме се разбрали. Искам да спомена не само госпожа Маковей, но и госпожа Бьорк от Гуе, която наистина договори сделка с съвета относно презаселването. Допълнителните промени, искани от съвета, обаче никак не са допълнителни. Аз си мисля, че или няма да имаме споразумение, или не можем да наречем сделка онова, което се включи точно преди лятото по време на българското председателство. Мисля, че е много важно да се зачита единството на различните нормативни актове в областта на убежището и миграцията. Съвета си говори за платформи за дебаркиране – аз, между другото, съм много любопитна до какво ще стигнат идната седмица и дали ще има напредък по отношение на така наречените платформи за дебаркиране. Аз лично се предснявам, че няма да има кой знае какви промени в това отношение. Сега на въпроса. Комисията говори за законните пътища. Казахте за закрила на хората и да отчетем интереса на нашите економики. Вие обаче не навлязохте в подробности. Аз мисля, че за законовите пътища не се свеждат само до закрилата на хората и до нуждите на нашите економики. Не, те са свързани и с едно по-честно сътрудничество с третите страни. Ако не успяваме да подпишем официални споразумения за реадмисия, това до голяма степен се дължи на факта, че не даваме възможност за законови пътища към Европейския съюз. Не трябва ли да се работи за законни пътища, които не са свързани с презаселването? Благодаря. Сега Барбара Спинели от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Аз е, ще говоря за миграцията и по-конкретно по някои въпроси, по които искам да получа отговор от комисар. На първо място системата на горещите точки. През 2018 година в Гърция са транспортирани 18 500 мигранти от островите към континента. Положението не се подобрява, защото в момента, в който те се преместват на друго място, горещата точка се запълва отново. Не смятате ли, че е време да се преосмисли тази система на горещите точки. На следващо място, законовите миграционни пътища. Чуде се дали трябва въобще да говорим за нещо подобно тъй като то не съществува. Съвета отказва категорично. Синята карта, всичко сме казали. Каквото има да се казва за синята карта, Клод Мораес говори вече по този въпрос за рисковете. Искам да ви попитам, не трябва ли да се полицае отношението на съвета и най-вече правилото за консенсус, за единодушие. Никога няма да има споразумение, по което и да било досие от пакета за убежището, ако продължаваме в същия дух. На следващо място, хуманитарните визи, още един легален коридор. Днес, коридор днес гласувахме по този въпрос. Какво ще направи комисията с тези хуманитарни визи? На следващо място – Политиката по силата на която се затварят пристанища и граници в Италия, например, подобни действия справо биват критикувани. Искам да ви попитам, те не са ли неизбежната последица от решението, взето от комисията и държавите членки, да се национализира политиката и съответно последица от провала на Дъблин и така се връщам към правилото за единодушието. Знаете, съвета е в задъна на улица. И накрая Фронтекс. Само един въпрос в тази връзка. Струва ми се, че в предложението за реформа няма нищо се укрепване на мандата на екипите за издирване и спасяване. Кой ще извършва спасителни и издирващи операции, като се има предвид, че плавателните съдове на НПО се третират като престъпници и то всичките. Благодаря, Барбара. Казва председателя Юдит спомена госпожа Бьорк, която е докладчик по презаселването. Искам да задам въпрос от нейно име. В миналото тя е повдигала въпроса за това кога комисията ще представи най-накрая своето предложение за преместванията. Ако не можете да отговорите сега, може да отговорите друг ден. Колеги, това бяха изказванията на координаторите. Има още 8 колеги, които искат да се изкажат. Може и да има допълнителни колеги. Има ли някой, който не се е заявил като желаящ. Софи, значи 9. Нека да чуем отговорите на въпросите на координаторите и след това ще чуем съвсем накратко другите колеги. Имаме време. Вие сте в списъка. Моля ви да бъдете разумно кратък. Не изразходвайте целия си барут сега, тъй като предстоят и други въпроси. Всъщност, знаете, че това е едно предизвикателство за мен, казва комисаря. Аз съм си записал всички бележки на колегите така или иначе. Някой каза, че след 4 години на съвместни усилия всички сме изморени. Само, че сме изпълнени и с енергия, и с решителност. Ние искаме да изпълним своите цели и да осъществим ангажиментите, които сме поели. 8 месеца ни остават и вече ви казах, че разчитам на нашето съвместно сътрудничество, защото всичко, което сме постигнали е благодарение на това сътрудничество. Ако съвета можеше да следва темпото на парламента, положението ще, ще да бъде много по-добро. Ние сме тук, за да дадем нов тласък на нашето сътрудничество и да заявим своята решимост да постигнем окончателната ни цел, а именно да финализираме работата, която сме започнали. Ето защо аз оставам оптимист. И мисля, че можем да е, завършим с успех начинанията, които сме поели. Клод, мога да дойда на специално организирана среща, ако имам, естествено, допълнителна информация. Е, когато дойде време за следващия доклад. Знаете много добре, е, точно както и аз знам, че визовата реципрочност е, с САЩ не е лесен въпрос. Работим от дълго време по този проблем оказваме голям натиск. Първо, върху петте засегнати държави членки да изпълнят критериите на американската програма за освобождаване от изискване за визи. Например, е, сигурността в областта на сътрудничеството или е, намаляването на броя на отказаните визи. Е, това са изисквания, които са част от американското законодателство. Правим много неща, за да накараме държавите членки да им помогнем да изпълнят тези условия на САЩ. САЩ е поела ангажимент тези пет държави да станат част от специалната програма за пътувания без визи, когато те изпълнят изискванията, очертани в американското законодателство. В Вашингтон политическия климат е изключително ориентиран към сигурността и това не ни улеснява. Едва ли ще постигнем краткосрочен напредък, но продължаваме да се борим за пълна визова реципрочност. Реципрочният механизъм изисква комисията да вземе предвид е, евентуалните последици от е, замразяването на нашите външни отношения. Ние спазваме естествено законодателството като институция. В същото време обаче Наша задача, наша отговорност е да вземем предвид евентуалните отрицателни последици. Нашата позиция винаги е била, че няма да се колебаем да приемем делегиран акт, ако това ще доведе до напредък. Ако приемем обаче такъв делегиран акт, ние само ще влушим нещата. Резултатите, които постигнахме с Канада, и с други държави показват, че е, явен напредък спрямо визовата реципрочност може да се осъществи само ако има а, дипломатически контакти, а, задълбочени по своя характер и ако има ангажираност за изпълняване на критериите. Ние искаме тези пет оставащи европейски държави членки да станат част от Американската програма за пътувания без визи. Нека да обсъдим този въпрос още веднъж, когато се появи следващия ни доклад. Що се отнася до квалифицираното мнозинство по пакета за обежище? Прочетох писмото, което сте изпратили на председателя Юнкер. Франк Клод Четири месеца са минали, казахте. Четири месеца вече призовавам да се стигне до споразумение по реформата в областта на обежището, включително и по Дъблен. Разговорите продължават и ние полагаме всички усилия, за да се постигне бърз напредък. По-късно тази седмица в Люксембург е съвета по правосъда и вътрешни работи. Мисля с а, известна доза оптимизъм, че ще постигнем напредък още на срещата на лидерите идната седмица. Австрийското председателство също полага много усилия. По отношение на синята карта, ако се демонстрира необходимата политическа воля от всички страни, мисля, че ще е възможно да се подновят преговорите и да се постигне споразумение, амбициозно по своя характер, което да отполза е от полза за цяла Европа. Имаме едни от най-опитните докладчици Клод и един отличен екип от докладчици в Сянка. Как може да кажете, че ще се провалим? Ние постоянно призоваваме съвета да премисли своята позиция. Целта е Европейския съюз да има една привлекателна, мащабна, валидна в целия Европейски съюз система за привличане на висококвалифицирани работници, които да допринесат за нашата конкурентоспособност и растеж. Ако погледнем недостига на квалифицирани кадри, особено в някои отрасли, ще видим, че споразумението в тази област е закъснял. Ето защо ние предлагаме да се направи нещо, което е напълно адаптирано към трудовите пазари на държавите членки и в същото време онова, което предлагаме, то е насочено към привличането на висококвалифицирани кадри от чужбина. Държавите членки ще могат да решават точно колко висококвалифицирани работници да канят. Аз е, ще подчертая този въпрос още веднъж и то дебело в петък на съвета по ПВР. Госпожо Зипел, ще повтаря, повторя това, което вече съм казал публично, казвал съм го и тук. Ние не сме за връщането на вътрешния граничен контрол. Това е стъпка назад за Европа. Това е моето лично становище. Това е моя лична позиция. Ще продължим да работим с засегнатите държави от шенгенското пространство с цел постепенно да се премахне вътрешния контрол. Той трябва да се замени с альтернативни мерки. И ние вече сме ги предложили. Полицейски проверки в граничните райони и трансгранично сътрудничество. Ние направихме подобни препоръки още през октомври 2017 година. Поддържаме тясна връзка с шесте държави от Шенген, които по-настоящем упражняват временен контрол. Нашата цел остава една и съща. Да се върнем към напълно функциониращо шенгенско пространство и то максимално бързо. Вече подчертах, че изменението, което предлагаме, няма за цел да се легализират съществуващите практики. Не. Нашето предложение предложи един уравновесен подход. Знаете, че има много засегнати държави членки, по-засегнати от постоянната заплаха. Въвеждането на временен граничен контрол обаче трябва да остане временна мярка от последна инстанция. Въздействието върху свободното придвижване на хора трябва да бъде минимално и трябва да се приемат альтернативни мерки. Трансгранично сътрудничество и полицейски проверки. Допълнителните предпазни механизми изискват държавите членки да правят оценка на евентуален вътрешен граничен контрол да се допитват до други държави членки, да се въздържат от неоснователни мерки. По отношение на граничните служители. Предложението за 10 000 гранични служители и служители на Европейската брегова охрана се основава на вече поети ангажименти. По-настоящем броя на финансираните, на включените в системата на европейската гранична и брегова охрана служители е около 7000. Има и 1500 допълнителни служители. Нуждите на агенцията обаче се задълбочават. Агенцията няма нужда само от допълнителни служители. Тя има нужда от това да подобри своите действия в засегнатите страни и да подсили своята роля по отношение на връщанията. И накрая положението в конкретни а, места, най-вече в Гърция, Мория, например. Неведнъж сме казвали какво смятаме по този въпрос. Казвали сме го на гръцките власти. Винаги сме предлагали европейски средства за справяне с предизвикателствата. В тясна връзка сме с гръцките власти, за да обсъдим в крайна сметка най-добрия начин за подобряване на положението и на условията. Само преди седмица бях още веднъж в Гърция, срещнах се с премиера на Гърция и с съответните ресорни министри – и мисля, че най-накрая успяхме да стигнем до споразумение. Гърция трябва да положи допълнителни усилие, за да подобри положението, тъй като по-настоящем онова, което се случва е позор за всички нас. Полагаме всички усилия, за да подкрепим гръцките власти. Знаем, че има обща отговорност. Имам цялостна отговорност за подобряване на положението на беженците в Гърция и тя е на плещите на гръцките власти. По въпроса за тези горещи точки, повдигнат от госпожа Спинели. Може ли да си представите какво би било положението без тях? Какво щеше да стане с държавите членки на първа линия, ако ги нямаше? Ние обясняваме от дълго време какво представлява горещата точка. Имаме нужда от тези услуги, от агенциите, от Евродак, от Европол, от Евроюст. Те трябва да присъстват там. Защото има държави, които сами по себе си представляват една голяма гореща точка. По-добре е да ги има, повярвайте ми. Тези горещи точки изпълниха задачата си. 95% от тези, които минават през Егейско море, са регистрирани и им се снемат отпечатъци. Същото въжи и за положението в Италия. Искате да спра така ли? Председателя, да, когато говорим за море и за други места, можем два часа да отделим на подобна тема. Не искам обаче да ви оказвам допълнителен натиск. Има и други въпроси аз ще се върна на този въпрос, казва комисаря. Да, със сигурност той ще бъде повдигнат още веднъж. Колеги, говорим за много мащабни, е, наистина колосални по своя характер досиета. Затова нека да говорим по основните въпроси. Следващия оратор, господин Коелю. Моля всички да се придържат в рамките на две минути, ако можете. Господин Коелю. Благодаря, господин председател. Първо, е, да, приветствам действията на комисията, пък и вашите собствени е, в работата ви по цял свят, включително Съединените нации. Е, има държави членки, които не желаят да участват, което и връзва ръцете, но имате нашата подкрепа и ние ще правим каквото можем. Второ, е, е, агенцията за обежища, е, търси, каза го в комисията за сутрин, не разбирам намеренията на комисията. Има а, предварително споразумение и мандат а, от юни миналата година, не сме е, свършили нищо поради действията на съвета. Сега какво искаме да постигнем с това ново предложение, е, без да бавим допълнително приемането на регламента? И последната ми е въпрос за информационните системи. Както знаете, информационните системи в Европа са се е, удвоили. За разлика от това, само шенгенската на време е, предоставя е, важна информация. Е, и е, сега смятам да, е, да е, представя една система, която е, си върши работата и постига целите. Днес видях е, в медиите, че комисията иска, е, за, иска мандат до края на годината. Е, Чуда се, е, комисията е, е иска да има по-добра шенгенска е, пространство за своите граждани, е, защото е, самата система не е самоцел. Трябва чрез нея да търсим по-добра, трябва да търсим по-добра система, която подобрява функционирането на Шенген, гарантира сигурността на нашите граждани. Е, мисля, че е, не... вместих ли се във времето? Да, благодаря ви. Е, не повече от две минути, моля. Госпожа Вейнбери, благодаря, господин председател. Добре дошъл отново, господин комисар Аврамополос. Искам да кажа, че не ви беше лесно по време на този мандат най-вече по въпроси, свързани с миграцията. Естествено, броя на мигрантите, които стигнаха до Европа, намаля през последните няколко години, но това е поради натиска, който се оказа от страна на Турция към нас. Ние им плащаме големи суми, за да спират мигрантите, които искат да дойдат при нас. Обаче контрабандистите си намират други пътища, като например средиземноморски маршрут между Либия и Италия. Какво направи Европейския съюз? Започна да образова либийската брегова охрана. Резултатите са смесени от тази дейност. Има голям брой мигранти сега, които преминават от Северна Африка към Испания, след като италианското правителство каза точка каква е следващата стъпка, комисара Аврамополос? Да чакаме реформа на Дъблин и да видим какво ще стане с предложението на Европейския съюз за принудителното разпределение на мигранти. То отдавна се изчерпа. Погледнете държавите около Средиземно море, особено през лятото. Трябваше отдавна да сме се договорили – трябваше отдавна да сме спряли смъртните случаи в Средиземно море. Казвала съм по-рано и го повтарям. Време е да се види опита на Австралия и да се намери решение, по силата на което мигрантите трябва да търсят закрила в трета страна. Там трябва да се създадат центрове по приемане в сътрудничество с ВКБОН. Ако направим това, ще пресъхнат приходите на контрабандистите, ще спрем потока нелегални мигранти и ще помогнем на онези хора, които наистина имат нужда от помощ. Благодаря. Um, Питер Нидермюлер, Питер Нидермюлер, моля. Моля, вместите се в двете минути. Благодаря, господин комисар, че сте тук. Вероятно всички сме съгласни, че да говорим за общата система за убежища в Европа е, обикновено ни води, навежда на един проблем, който е общ е, и за съвета, и, и не само съвета, защото някои държави членки просто не искат е, да се намери общо европейско решение. при тях наделява политически егоизъм и това е проблемът за всички ни. В комисията и в парламента има ясна стратегия. Вие много добре я очертахте в е, е, вашето слово. Въпросът е как да я прилагаме на практика. От друга страна, знаем, че е, броя на молбите се увеличава, също времено обаче и все повече, така, все повече се манипулира с тези числа и проценти за политически цели агенцията за обежище е, е от изключително голямо значение и аз се радвам, ако в това отношение ще можем да е, постигнем нещо. Няколко проблема обаче виждам тук. Първо, говорим много за управление на границите, но никога не говорим за това колко е важна социалната интеграция. Е, тя е, знам, че това е въпрос за държавите членки да решават, но ни трябва общ европейски модел за социална интеграция и много по-силна финансова подкрепа за мерките е, по социална интеграция. И Разбира се, важно е и връщането. Е, зная какви са политическите последствия, но когато е, трябва винаги да свързваме въпроса с връщане, с реинтеграция на тези хора в собствените си страни, защото понякога те прекарват е, няколко години извън страната си, така че трябва да им помогнем да се реинтегрират. Силви Дион. Благодаря, господин председател, господин комисар. Разбира се, споделям и присъединявам се към това, което каза нашия председател за търпението на Европейския парламент. Някои е, партньори от Консей обаче не споделят тези чувства. Е, много се говори напоследък е, за действията след е, среща на върха през юни, и, но всичко това е по един, се прави по един много стерилен начин, защото всъщност това продължава да, да бъде една хуманитарна криза, не само миграционна криза и криза на политиката, ако щете. В вие сте били е, в е, е такива е, е, горещи точки, сте запознати, виждали сте на място за какво става. Какво мислите за е, блокирането на, на е, усилията? Е, при е, прилагането на, на е, общи действия по отношение на Сирия в Италия и другаде, е, е за облегчаване положението по пристанищата какво, как во е по отношението ви към преразглеждане и преработване на регламента от Дублин и как какво ще кажете за корабите в Средиземно море, които плават под различни флагове? Господин Коста. Благодаря, господин председател, господин комисар. Искам да е, се спра върху човешката трагедия в е, Средиземно море. Е, процента загинали в Средиземно море е по-висок от всякога преди. Е, това е, е поради блокиране пристанищата от италианското правителство. Е, министър, вътрешния министр господин Сел, на господин Салвини блокира и забранява да дебаркират не само хора, водещи, носещи, корби, носещи хора, но и товарни и така нататък. Смърт е, броя на загиналите от юни е, е, се е покачил от от 3 на 8, от 3 на 8 смъртни случая ежедневно. И какво прави комисията, за да защото италианското правителство да изпълни задълженията си и да отвори отново пристанищата. Да в момента отново три е, е, спасителни плавателни съда са е, задържани в Малта без правно основание. Бях там миналата седмица, за да огледам положението и доброволци, е, на доброволци не се дава възможност да помагат на беженците, които се давят е, няколко километра е, навътре в Средиземно море. Господин Аврамополос, какво правите, защото тези кораби да се върнат в зоната, където се извършват спасителни операции? Е, и е, преговаряте ли с малтийските органи е, да намерите правно основание, правното основание за задържане на тези кораби? Организация за спасяване по море всъщност биват криминализирани и наказвани. Като същевременно Европейския парламент знаете, че номинира такива организации за наградата Сахаров – каква е, е какво е мнението ви за това? Би, би ли трябвало подобни хора да получават, да, да бъдат, е, да бъде завеждано дело срещу такива хора? σε ετήσια βάση μεγάλα ποσά για την υποδοχή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 Господин председател, така, три теми ме занимават. Комисаря говори за връщане на незаконни мигранти. Бихте ли казали някакво число? Колко незаконни мигранти има в Европа, според вас? И какво смятате че ще се случи до края и колко от тях ще бъдат върнати до края на, на този законодателен мандат. Е, вероятно, е, да това виси въпросително, но бихме искали да знаем. Второ, е, тази синя карта, темата синя карта отново се връща на дневен ред и много се говори за това, за да се привличат квалифицирани мигранти в Европа. Сега смятате е, да, да управлявате една политика, но е, трябва ли да се е, ангажират средства от нуждаете се от помощ държави за връщането на тези хора или някакъв фонд за Африка, за да се даде някаква перспектива на хората там, особено когато става дума за високо квалифицирани хора, те да бъдат връщани по места и да бъдат полезни там, където който има нужда от тях, вместо в Европейския съюз. И последният ми въпрос, е, свързан с мигрантите в е, Турция е, бяха в Алепо в началото на годината, разговарях с кмета, с губернатора. Те ми казаха, че до края на година 2017 беженци 756 хиляди е, е, беженци е, са върнати. Общо се смята, че цифрата възлиза на 2 милиона. Тоест положението в Турция, лагерите в Турция с, и населението в тях е намалено с близо 1 една трета. Запознати ли сте с този факт? Господин Лопес. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодарим ви за този структурен диалог с комисията Либе. Чухте от координаторите ни, които ни представляват за добро или лошо всички политически групи в този парламент. и опитвай се да е, бъда полезен този дебат, ще кажа следното. Вие казвате, че е, нали, наближава края на мандата на Европейския парламент – но имаме все още много енергия. Но ние сме тези, които ще се кандидираме за избори, ние ще бъдем изправени пред избирателите си и искаме този парламент да покаже, че е свършил нещо, нещо положително, да, да направим равносметка, положителна. Искам да ви кажа, че всички досиета, които представихте като е, за пример, са свързани едно с друго, са взаимосвързани. Е, трябва наистина ние всички да направим равносметка, е, ние я правим, вие също трябва и направете много точно, защото има досиета свързани с сигурността, други с миграцията, други с е, е пакета обежища, включително е, регламента е, Дъблин. Е, вие трябва много конкретно, особено е, в тези триалози, да е, да е, направите равносметка на стореното, както е, ние се старим да има резултат от нашата работа. аз ви призовавам да направите всичко по силите си в тристранните разговори по визовите, визовия кодекс, да се постигне баланс. Е, уверявам ви, че ние ще съдействаме е, този мандат на Европейския парламент е, да бъде пред да бъде приличен, да бъде прият от хората, защото те са гласували за нас. Софит Фелд. Благодаря, господин председател. Трябва да бъда кратка. Искам да кажа, че изцяло съм съгласна с усилията ви в политиката в областта на убежищата и миграцията за визовата реципрочност. Казвате, знам какъв е закона, но няма да се придържам към него, защото това се отразява отрицателно. Ще кажа това на моите граждани, когато наруша закона. Когато бързаме да приемам законодателство, това е чудесно. Това няма нищо общо с края на мандата. Ние е, трябва да говорим за задържането по европейски ПНР. Списъкът е дълъг. Така че ако дадено законодателство не е правно здраво, държавите членки не го прилагат. Защо да вярваме на комисията сега, когато твърди, че бърза? Какво ще кажете да се позабързаме с, с прилагането на директивата за защита на данните? Държавите членки не се интересуват от нея. Примерно, малко по-спешно да въведем механизъм за върховенство на закона, е, за който гласувахме преди две години, но Европейската комисия до сега нищо не е направила. Мога да продължа, списъка е много дълъг, но нещата са свързани помежду си. Държавите членки не бързат да приемат пакета за убежищата, защото знаят, че ние ще приемем всичко, което те искат и което ние искаме да ни дадат. Ние сме тъпи, но, но това не се отнася само за комисията и за парламент. За Шенген, последната ми забележка. Съгласна съм с много от направените критични забележки. Имам обаче един конкретен въпрос. Млада жена Людмила Козловска от Украина, женена за полски гражданин, не е, е получила достъп до шенгенското пространство. Мал, малко внимание. Да. Това е моето време. Мога ли да си завърша въпроса? Добре? Хубаво. Така. Та, не са я пуснали да влезе в, на територията на Шенген. След една година полското правителство каза да, е, тя влезе в Шенгенската информационна система е, поради критичен статут нейн или на мъжа й. Европейската комисия не прави разглеждане и никакво проучване. Казвате, ние гледаме системата. Какво е, става с индивидуалните граждани да водят дела в Люксембург за свои разно... за... да плащат джоба си? Вие трябва да гледате интересите на европейските граждани. Председателя, е, следващия изказващ се само една минута. Ще се опитам да се впиша. Защо си имам само една минута? Добре. Добре. Благодаря, господин комисар. Ще говоря на родния си език. Искам да ви кажа, че в моя регион е, в събота, неделя и понеделник за три дена са пристигнали 2000 емигранта. Аз съм на място в е, Констрече, на други места. Положението на място е бедствено. Има страшно много непридружени малолетни в Андалузия. Законодателството ни не е подготвено. Ние не можем просто да посрещнем такава ситуация. Миналата седмица бях в Италия, в Катане, и там говорихме, и там видяхме, че е, има 87% спад на пристигащите в Италия. Но в Испания, от към Средиземно море, от към Андалусия, пристигащите са с 150% повече от обичайната цифра. Какво ще кажете? Е, евентуална регионализация на фондовете, какво ще стане, за да може Анталусия, общините да получат фондове, за да е, приемат малолетни и да окажат помощ на мигрантите? И последния изказващ се е, трябва да отговорите на 10-11 въпроса за 5 минути. Ако обичате, говорете спокойно. Ще помолим следващия комисар да чака докато свършите. Благодаря, Клод. Продължавам от там, откъдето сме спряхте предишния път. Не искам никакви пропуски да има. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. По повечето въпроси бяха много полезни. Така, по сътрудничеството с трети страни. Е, добре е да знаете, че сътрудничеството ни с трети страни се основава на пълното спазване на основните права и на равното третиране. Равно пъчнахме работа с Марокко, срещах се с компетентни министри, ръководители на страната много често през последните месеци. Е, нашите отношения са изключително положитни и е, е, срещах се с министъра на вътрешните работи на Марокко и съвсем скоро ще посети отново Марокко. Преди три години отношенията ни с трети страни не бяха добри, но те се подобриха и все повече страни от региона са готови да сътрудничат с нас. Мога да посоча като пример Нигер и други страни. А, никога не съм критикувал парламента, так му обратното. Так му обратното. Правя го съвсем целенасочено и ви казвам истината. Аз високо оценявам работата на парламента, но това не се отнася за съвета. Аз присъствам на заседанията на съвета. Понякога съм доста нелюбезен с някои правителства. От началото на управлението на миграцията големите проблеми бяха на лице и се заостриха през последните години. Но комисията е лидер. И е, не, не знам къде, дали си спомняте къде бяхме преди 3 години. Благодаря на сътрудничеството. По три странните срещи за пакета за убежищата. Комисията ви подкрепи, но вие го знаете. Но както и вие, така и аз искам решения, а не съжаление. Напомням, че австрийското председателство трябва да ограничи измененията и да потърси компромис. До сега е, е, работим конструктивно с е, австрийското председателство. При общото усилие за разселване на държавите членки, както вече казахте, се засили. Е, от е, 8000 до 2015, 20 000 през 2018. Държавите членки отговориха бързо на препоръките на Европейската комисия през септември 2015 година за допълнителни 50 000 места до края на октомври 2018 година. Но до края на декември те вече бяха прехвърлили е, поети ангажимент съобразно препоръката. На препоръката на госпожа Бьорн да продължим обмена. В момента е, подготвяме предложение. В никакъв случай не бива да загубваме наличните средства по фондове. От своя страна ние ще направим необходимото и още веднъж ще помоля парламента да работи бързо и да го приеме до края на годината. Но госпожа Бьорн знае, е, че още е, днес вече разчитам на нейната подкрепа. Е, по въпроса за глобалните глобален компакт. Знам, че имаше коментари от полските и австрийските власти. На настоящия етап още не е взето решение. Аз ще имам възможност да е, говоря с тях на съвета в петък тази седмица, правосъдие и вътрешни работи. Нещо повече. Аз е, вече казах миналия месец на общо събрание на ОНЕ. Европейската комисия взема ясна позиция – Миграцията е глобално предизвикателство, което иска глобални решения и споделена глобална отговорност. По агенцията за убежище. Ние не искаме да отлагаме. Искаме да сме сигурни, че агенцията с пълната подкрепа на държавите членки ще може е, да получава такава подкрепа винаги и навсякъде. По визовата информационна система, знам, че правите каквото можете. Моите служби са на ваше разположение, за да се изясни всичко по предложението. Нека направим максималното, е, с тази информационна система, както направихте с е, ШИС информационната система. По е, завръщането на лица в трети страни. Тази идея отново се завръща. Отново и отново изплува в медиите. Аз винаги съм бил ясен. Никога не сме обсъждали подобна идея, с която и да било трета страна и не възнамеряваме да го направим. Има ясни европейски правила по убежищата, по завръщането, които се прилагат във всички държави членки. Така че е, всяка процедура трябва да бъде е, е, в този дух, да спазва тези правила. Вие споменахте нещо политическо. Както миграцията, така и сигурността са въпроси, които могат да се използват по различни начини. Наша обща политическа отговорност е да приемем мерки, е, е, които ще доведат до някакъв резултат е, на място, на терен. За да видим резултата от съвместната ни работа тук. Всичко, което постигнем, ще се отрази, дори бих казал, ще определи политическата атмосфера, в навечерието на е, жизненно важни парламентарни избори по интеграцията. Е, безспорно трябва да засилим колективните си усилия. Колкото повече подкрепяме оперативно държавите членки, чрез плазани за е, действие и с финансиране, за да увеличим бюджета за целта през следващата многогодишна финансова рамка. По Аквариус Радвам се, че се намери решение, но мисля, че сте съгласен с нас, че не може решенията да бъдат адхок. Трябва е, постоянни и устойчиви решения. Е, Европейската комисия е, не е нито отговорна, нито компетентна да посочи къде трябва корабите да разтоварват товара си. Но Знаете, че ние сме ясни, е, когато е, търсихме решение на въпроса напоследък. Е, е, както на Европейския съвет през юни, комисията и издаде така наречения нон-пейпер през октомври за центрове за дебаркиране и регионални центрове за контрол. Посочени са основните цели. Да е, има е, безуспорно дебаркиране на двете страни на Средиземно море в е, духа на международното право. И принципите, е, които трябва да се вземат предвид, работата тече в близко сътрудничество с държавите членки, с агенциите и Международната организация за миграция, Върховния комисариат за беженците и Международната организация за миграция. И сега любезно искам да ви използвам да си сложите слушалките, защото ще отговоря на колегата от Гърция на родния ни език. Разбира се, вие знаете, че държавите членки имат изключителна компетентност по изпълнението на политиката по която ние сме взели решение. Това е основен принцип. Ние не можем да заместваме държавите членки, но когато има спешна нужда, проблемът е бил решен на практика. Използваме различни източници на европейско финансиране. Тук говоря е, за е, пряко финансиране на международни организации, които действат в региона. Говорим и за финансиране за Гърция. Вие знаете, че от самото начало Европейската комисия предостави значителна финансова помощ на Гърция, включително и спешна финансова помощ. Като целта беше управление на миграционните потоци. Днес, към днешна дата, сме предоставили на Гърция 24,1 милион евро за съответната организация за миграция. Конкретно, парите бяха за охрана, за да могат мигрантите незабавно да бъдат превозени е, безопасно и да имат достъп до образование. Гърция има 1,6 милиона евро, за да се справи с ситуацията в страната, както миграционните потоци, така и външните граници. Е, сумата е отпусната до 2020 година. Сега минавам на английски. По завръщанията. Е, тъй като ме питахте за процента на завръщане – е, всъщност този процент е довлетворителен. Само 36,6% незаконни мигра... от незаконните мигранти се завръщат, защото има неефективни производства на национално ниво и неефективно използване на инструменти за предотвратяване и намаляване на броя на мигрантите. Липса на сътрудничество на трети страни за реадмисия на мигрантите. Е, обиколил съм всички страни около Средиземно море. Бил съм и в Пакистан. Говори се за много неща, но нищо не става после. Трябва да продължим да сътрудничим с всички тези страни. Аз не мога да предрека още колко трябва да бъдат върнати, Нека бъда е, откровен с вас. Всичко зависи от националното правоприлагане. Именно за това предлагаме е, да се промени директивата за връщания. Хуан Фернандо. Ние сме заедно. Винаги винаги съм край вас, когато се справите пред избирателите. Всички, всички ние, независимо от това в е, каква роля сме или искаме да бъдем, ние защитаваме Европейския съюз и нашите ценности. Има всеобхватни политики. И е, това ще бъде част от е, наследството. Вие и от наследството, което вие и комисията ще оставим зад себе си искам да ви кажа, че имам чувство, че сме направили много неща. Положението не е как... такова, каквото беше преди 3 години. Знаем какво беше, когато започнахме. Но остава още много работа за в бъдеще и разбира се, приоритета ни е да приключим работата си. Наша отговорност е да, да комуникираме, да съобщаваме на гражданите факти и резултати. Софи, по ПНР, знам колко си чувствителна тази тема. Знам колко си чувствителна на тази тема. През юли тази година комисията реши да започне производство по нарушение срещу държави членки, които не са нотифицирали пълно транспониране на директивата ПНР до съответната дата. Комисията иска да направи преценка на съответствието на националните мерки за транспониране. Неколкократно съм призовавал държавите членки бързо да приложат онова, по което сме се съгласили – Съгласна съм с вас, че всяко закъснение е недопустимо и европейския механизъм по ПНР е, трябва да стане напълно е, оперативен, колкото може по-бързо. Скъпи колеги, с ваше разрешение, е, ако не възразявате, ще приключа тази дискусия. Благодаря ви отново на конструктивния диалог. Опитах се да отговоря на повечето ви въпроси, въпреки че времето беше ограничено. Надявам се, че ще имаме възможността отново да е, обсъдим тези теми. Ще приема поканата ви, господин председател. Винаги можете да се обърнете към мен, когато ви е необходима техническа подкрепа от моите служби или политическа координация, за да постигнем целта си да приключим работата по приоритетните досиета. Очаквам, както през изтеклите 4 месеца, ще отправяте ясни послания към съвета, но и да съобщавате за нашата работа на европейските граждани. Вие знаете, че по всички тези въпроси, както от самото начало, парламента и комисията сътрудничат, работят заедно, за да постигнем общата ни крайна цел. Още веднъж ви благодаря за казаното. Пак повтарям, много неща сме направили, но ни остават и много неща за бъдеще. Това е наша споделена отговорност. Председателя. Благодаря. Още нещо казвам. Парламента е свидетел. За това доказвате за парламента. Ние ще е, няма да пощадим съвета, макар и позициите на парламента и на съвета не винаги да са еднакви, но откровено мога да ви кажа, че ние няма да пощадим съвета. Казвам ви го лично. Имаме много работа заедно работим по богат дневен ред. Съжалявам, че трябваше да обсъждаме толкова много въпроси за толкова кратко време. Имаше много въпроси от депутатите, но много, да, как се казва това стратегия? Стратегия за мъчение ли? Каква беше тази стратегия? Нещо такова. И така, благодаря на всички за търпението и високо оценихме казаното. Благодаря, колеги, за вашето търпение. И така пристъпваме. Е, ще помолим е, следващия комисар. Следващия комисар. And the team, by the way. Е, колеги, извинявайте за закъснението, за работата по следващата точка. Извинете и на комисаря, когато дойде. Започваме с малко закъснение. Надявам се да работим ефективно. Започваме с 25 минути закъснение. Докато дойде комисаря, можем да започнем. So, colleagues, uh, we're starting very late, so no introductions from me. Доста закъсняхме, колеги. Няма да въвеждам темата. Тук е комисаря. Ще говорим за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн. Всички знаят за това ново досие. Имаме нов докладчик по досието. Госпожа Стивън се тук. Няма да въвеждам темата. Процедурен въпрос, така ли? А, искате да се изкажете? Много съм изморен днес. Това е едно предупреждение към вас. Нещата могат да се объркат. Не ме предизвиквайте днес. И така, без да се бавим повече, ако комисаря е готов, нека да започнем. Извинявам му се за закъснението. Вината е наша. Нека да чуем вашата презентация по това ново досие предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн. Благодаря, благодаря за поканата. Извинявам се за това, че няколко комисаря ви досаждат днес след обед, но това е важна възможност да имаме първа размяна на мнения по темата разпространена на терористично съдържание онлайн мога да кажа и няколко думи за мерките за укрепване на сигурността с оглед на приближаващите избори. Разговарях с вас по този въпрос в друг контекст, но си заслужава да обсъдим темата и тук, накратко. Знаете, тъй като сме говорили по въпроса преди, че това си е сериозно предизвикателство, а именно радикализацията. Радикализацията е в сърцевината на нашите усилия. Превенцията винаги е по-добра от е, лекарството. Работи много по радикализацията офлайн в нашите общности. С комисар Аврамополос е, имаме среща с е, новата подсилена мрежа утре в Люксембург ще се срещнем и ще обсъдим мерки за справяне с радикализацията в нашите общностни затвори при уязвимите общности, предизвикателствата, пред които сме изправени във връзка с терористичното съдържание онлайн, са следните. Лица, без да пътуват до Ирак, до Сирия или на други места на конфликти, в своите собствени домове се радикализират, като консумират колосални количества терористично съдържание. Всяко едно от терористичните нападения, извършени в Европа през последните две години, е имало такова измерение. Радикализация в интернет или чрез потикване, или чрез инструкции, или чрез прославяне. И искаме да спрем този порочен кръг. Предизвикателството е, че има толкова много терористично съдържание онлайн, че наистина е трудно да се направи нещо. Вярно е, че след западането на Даеш в Ирак и Сирия, способността на тази организация да генерира терористично съдържание онлайн – доста поотслабна, но въпреки всичко има няколко стотин клипа, свързани с терористично съдържание от името на Даеш в интернет. И има още по-голямо количество клипове, създадени на по-малко, по-низко професионално ниво от отделни лица в Европа. Няма значение е, доколко е професионално съдържанието и то засяга в крайна сметка стотици платформи. Ние успяхме да разгледаме 150 платформи. Едно проучване на Вътрешното министерство на Великобритания показва, че повече от 400 платформи са засегнати от съдържание, създадено от Даеш. Имаме добро сътрудничество в контекста на Европейския интернет форум. Той е една толкова добра идея, че големите дружества го копираха и създадоха глобален интернет форум. Тези форуми се оказаха изключително полезни по отношение на това да се работи с големите компании и да се види какво могат да направят те доброволно. И трябва да признаем, че много от тези дружества положиха много усилия в това отношение, защото разбраха какъв е риска за тяхната репутация. И те направиха много неща, включително използването на някои автономни мерки. Въпреки всичко, има страшно много материал с терористично съдържание и той мигрира. Ако го забранят на една платформа, той може да мигрира в други платформи. Чуваме от големите платформи, но най-вече от малките и от средните платформи, че за тях е доста трудно да отстранят такова съдържание. Ако си в една голяма платформа, имаш много пари. Можеш да наемеш хиляди хора, можеш да имаш цял екип, който да работи 24 часа в денонощието по този проблем, може да прилагаш инструкциите ефективно и да имаш доверие в решенията, които взимаш. Ако обаче си една малка платформа, а някои от тях са много малки, предизвикателството е много по-голямо. И тези платформи се притесняват, че дори когато им се помага, те са юридически уязвими, когато спазват условията. Затова ние чухме, че има молба да се укрепи доброволния подход. Това се каза и на глобалния интернет форум. Как да се укрепят мерките чрез едно законодателство, което да установи един базов подход. Базов подход, който да е достатъчно ясен от правна гледна точка и да може да се приложи от всички. И ето защо ние направихме това предложение с конкретната цел. Имате го пред себе си. Целта е да се създадат три основни нови задължения. На първо място задължение на плещите на държавите членки. Те трябва да гарантират, че разполагат с необходимия капацитет в рамките на правоприлагащите им органи да решат този проблем. Редица държави членки имат такъв капацитет, особено у нези, които станаха свидетели на терористични нападения в своите градове и села. Нападения, които са били свързани с онлайн подстрекаване към тероризъм. Не всички държави обаче имат подобен капацитет. И знаете, че когато имаме верига, най-слабата брънка е ключова, тъй като това съдържание мигрира много лесно. Затова изискваме от всички държави членки да подсилят своя капацитет. На второ място, и това е нещо ново, Искаме да възложим задължение едно и също за всички платформи, за да може съдебните и правоприлагащите органи, когато идентифицират материал, който е нелегален, по силата на едно ясно очертано определение, заложено от нас и вас в съответното законодателство, те да отправят едно решение, една заповед и платформите ще трябва да изпълнят тази заповед и ще трябва да идентифицират и премахнат съответното съдържание в рамките на един час. Тази мярка е придружена с една много стабилна система за а, внасяне на жалби и възможност за съдебно преразглеждане. Е, не говоря за е, жалби внесени от терористите. Възможно обаче съдържанието да бъде погрешно определено в интернет и трябва да има възможност за колективни мерки. Малките платформи казват, че това е особено полезно, защото по този начин те нямат задължението сами да премахват съдържание, което според тях е проблемно, и е, съответно подобна мярка може да доведе до проблеми за тях в по-късен етап. Ето защо ние тук говорим за едно общо задължение за всички, което е достатъчно прозрачно. Третото задължение, което предлагаме е следното. Ако една платформа, независимо колко е голяма, очевидно се използва за терористично съдържание от страна на Даеш, например, или от страна на друга организация – то тогава държавите членки, съдебните и полицейските органи ще се ангажират със съответната платформа и ще се договорят за цял набор от проактивни мерки а, с цел да се повиши осведомеността за това за какво се използва тази платформа. Мерките ще бъдат създадени естествено в съответствие с, а, или в сътрудничество по-скоро с съответната платформа. Това не е подход, който да е еднакъв а, за всички. А, не ще има конкретни мерки, свързани с конкретните платформи, ще се учита техните специфики и ще има отново достатъчно възможност за обжаване. Значи, отново казвам, обща платформа, обща основа за всички, на второ място по-добра отчетност и прозрачност, от името на държавите членки, от името на дружествата, защото и двете ще трябва да докладват за усилията, ще трябва да се публикуват от името на компанието годишни доклади за прозрачност. От друга страна, всички заинтересовани, засегнати страни ще бъдат много по-уверени в своите действия. Ние очакваме, че големия брой платформи ще сътрудничат. Трябва обаче да предвидим и възможност за санкции. Тези санкции трябва да бъдат определени в сътрудничество и след разговори с държавите членки. В най-лошия случай, когато има систематичен отказ за спазване на законодателството, платформите евентуално ще трябва да платят 4% от оборота си в глобален план. Това е от регламент, общия регламент защита на данните, знаете. Естествено, това за нас не е механизъм за набиране на средства. Не, че искаме да си го върнем на някои платформи или нещо подобно. Но знаете, че трябва да има а, някаква постепенна по своя характер система на налагане на наказания, за да може хората да бъдат накарани да сложат точка. Не предвиждаме много случаи на систематично нарушение. Но ако все пак има подобен случай, ако има платформа, която системно отказва да сътрудничи, то мисля, че би трябвало да имаме възможност за драконовски мерки, тъй като заплахата не е малка. Трябва да се извиня, че това предложение се появява относително късно. Създадохме обаче предложение, което е целенасочено, съразмерно и мисля, че то ще проработи. Ще работим с вашата комисия, с докладчика госпожа Стивенс, с другите докладчици, които в момента се номинират. Надявам се, че трябва да че ще можем по-скоро да действаме бързо. Надявам се, че ще можете да приемете вашия доклад максимално бързо, дано разговорите с съвета съответно да започнат тази година и съответно това толкова важно законодателство да бъде прието по време на настоящия мандат на парламента. Две думи за сигурността на провеждането на избори, тъй като няма как да не засегна този въпрос пред вашата комисия. Терористичното съдържание онлайн е само един, много важен, но само един от елементите на а, вредите, които могат да се нанесат в мрежата. Използването на киберсредства с цел да се манипулират а, изборите, да се подкопаят дейността на демократичните ни институции, да се подкопаят е, демокрацията и нашите демократични е, процеси. Е, всичко това създава много тревоги у хората и ние трябва да се опитаме да решим проблемите. Знаете, че от сега до началото на следващата година ще има поне 8 важни типа избори в различните държави членки. През април или по-скоро през май ще бъдат изборите за Европейски парламент. Ето защо трябва да се займем с проблема от всички възможни страни. Председателя Юнкер вече оповести пакет от мерки, насочени към повишаването на сигурността по време на предизборни кампании, по време на самите избори. Трябва да имаме мерки за киберсигурност, за да се справим с традиционни кибератаки по време на избори, по време на процесите, които се извършват по време на избори. Тук има напредък. Вече има мрежа от киберексперти, която е предложила мерки, които би следвало да бъдат доразвити и да бъдат приложени. Има и едно много явно предизвикателство свързано с фалшиви новини, изтичане на информация, въобще манипулиране на, на информацията. Тук работим с комисар Габриел. Целта е да има по-голяма прозрачност и повече отчетност онлайн. Имаме кодекс с практики за това как трябва да се действа при разпространението на фалшиви новини. За първи път договаряме нещо подобно с основните платформи и имаме и мерки свързани с защита на данните и злоупотребата с събрани лични данни. Това е свързано и с така нареченото микротаргетиране в контекста на предизборните кампании, независимо дали става дума за реклама с политически характер или за нещо друго. Значи от една страна ние работим с платформите, за да ги накараме да работят по-добре. От друга страна, работим и ще работим с политическите партии. Това е част от пакета на Юнкер. Комисар Юрова работи по този въпрос. Тук трябва да споменем промяната на правилата за финансиране на европейските партии. Ако се покаже, ако се докаже, че европейските партии не предприемат съответните стъпки, предвидени в общия регламент защита на данните с цел защита на, на данните на лицата, с които те взаимодействат, то ще се предприемат съответните е, стъпки. Още нещо, което обсъждаме във връзка с е, скандала с Фейсбук, приехте резолюция днес по този въпрос. Като погледна онова, което сте приели, няма голямо разминаване между нашия и вашия подход. Има области, където бихме могли да поговорим още малко. Готови сме да го направим с вас. Няма проблем. Благодаря за това, че ме изслушахте. Благодаря, господин комисар. Доста колеги искат да вземат думата. Имаме докладчик. За сега имаме само един докладчик в сянка. Госпожо Стиванс, искате ли да кажете какви са първите ви впечатления от това, което се чу? Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. В началото бих искала да благодаря на комисар Кинг и на целия му екип за това предложение. Трябва да се справим с тероризма в всичките му форми, независимо къде се появява той. Това е едно много сериозно предизвикателство за нас предизвикателство както на европейско, така и на национално ниво. Аз съм докладчик или по-скоро докладчик, по доклада, който се обсъжда от комисията по проблемите на тероризма. Трябва да променим своите политики, защото терористите много бързо променят своите стратегии и своите инициативи с цел да изпълнят подмолните си цели. Ето защо ние пък трябва да сме бдителни и да им попречим да извършват тези ужасяващи действия. Исламска държава е само един от примерите за терористична организация. Това е най-екстремният пример. Даеш, знаете, създаде нещо като държава. Сега тя загуби доста от територията и влиянието си в Ирак и Сирия. Въпреки това тя продължава да упражнява влияние. В резултат е, от е, загубите на Даеш, е, вербуването на, на кадри се установява и се прави най-вече онлайн. Публикуват се инструкции за хора, които са в, в апартаментите си и им се казва какво трябва да направят, как да направят, е, да осъществят терористично нападение. Всичко това, отново казвам, се случва по интернет. Ние трябва да се противопоставим. Миналата седмица Холандия направи предложение за справяне а, е, с а, е, проблема, който идва от Русия. Опитите за намеса а, във връзка с действията а, в а, и организациите в Хага, както и по отношение на Международния олимпийски комитет. Аз съм готова да работя, за да постигнем целите, за които и вие говорихте и се надявам, че ще можем да приемем това толкова ценно законодателство. Е, само един докладчик в сянка има от НП, госпожа Дати но тя ми се е, даде, разбира, че си е загубила гласа, така че ще изпрати въпросите си в писмен вид. От зелените също имаме докладчик в е, координатор, но тя току-що си е тръгнала. Нещо има в този файл. Някои други е, докладчици в сянка, които искат да се измъкнат. Хелга, какво си правила ти с тия са докладчици? Не, не, шегувам се. Това са ни много симпатични колеги. Просто ги няма в момента. Сега разчитам на колегите, които са запознати с темата. Е, заповядайте. Хелга Сипел. Благодаря на, комисия, на комисаря за презентацията. Всички сме съгласни, че терористично съдържание е, не трябва да се разпространява, за да влияе на хората но понякога проблема са, се крие в подробностите. Първо, въпрос, защо ни е нужно ново предложение? Защото ако нещо е незаконно, независимо дали е, е, в интернет или в е, реалния свят, трябва да се оттегли, да се извади. Ако имаш книга с незаконно съдържание, която се продава в книжарниците, трябва тя да се иземе. Защо ни е нужен специален закон? И второ, не говорим за нелегално съдържание, а говорим за терористично съдържание. Виждате ли разликата? Е, каква е, къде е разделителната линия между незаконно и, терористическо, е, и тер, терористично съдържание? Е, значи, когато говорим за, после за терористично е, съдържание, какво точно имаме предвид и как трябва да работим с държавите членки, за да избегнем разнобой, нещо, което в една е разрешено, в друга не. И втория въпрос, който засегнахте, трябва ни правоприлагане и съответния капацитет, за да решаваме тези проблеми. Казахте, че някои държави вече го имат. Бихте ли се доизяснили? Е, понеже съжалявам, но не съм чела целият текст подробно. Какво точно разбирате под това да имат капацитет за решаване на проблемите? Имате предвид е, персонал ли, технически средства ли? Благодаря. Малко, е, така малко на положителна нотка. Е, е, тук е, сме били е, участници в някои много подробни семинари по терористичното съдържание и как да работим с него. Така че тук въпросът за, за определенията как в отделните държави членки стигат до потребители просто е добре да се отговорим този въпрос от, е, в положителен дух, е, защото въпросът е за това какво е незаконно и какво е терористично съдържание трябва да се изясни. Натали сега. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря Кинг за това, че е тук за първия ни дебат по това ново предложение на комисията за изтегляне съдържание, терористично съдържание онлайн. Извинявам се, че не можах да, няма да мога да остана за всички е, въпроси и отговори. Е, налага се е, да, да, както виждате и някои от докладчите сянка трябваше да напуснат. Е, но като председател на Комисията за борба с тероризма, е, пък и член на Либе, е, това са две отделни комисии, но е, аз приветствам това предложение. То е много конкретно, което вие е, така задвижвате с колегата Хелга Стивенс и благодаря за свършената и работа. Това е, има е, много важно стратегическо значение и от това, което е, съм чела и чувала коментари по въпроса, е, е, е добре е, организирано и върху, почи върху една добре балансирана правна основа. Но въпреки това трябва да работим заедно и интелигентно, за да потърсим баланса, който ще бъде много деликатен, много е, тънка ще е тази разлика е, между е, риска да се тълкува едно съдържание или друго. И миналата седмица в Страсбург стана дума за това. Ще бъде, каква ще е възможността Европейския съюз да подпомогне една такава платформа за борба с терористичното съдържание. Бих е, искала да ни кажете нещо повече за този баланс между е, е, ролята на важната роля на Европол и е, е, какво може той да прави, за да сигнализира за е, терористично съдържание на интернет. Е, извинявам се предварително, че ще си тръгна. Благодаря, Натали. Сесила Кенге. Не, Катерина. Катерина. Благодаря. Извинявам се също за това, че е, ще отсъствам. За е, е за това, че отсъствах Либе, е, станите, съвпада с застание на Комисията по бюджетен контрол по същото време. Благодаря за това на колегата Кенги, че ми отстъпи времето си за изказване. Говорили сме в миналото за е, интернет съдържание, което на, на, подстрекава към е, насилие. Говорили сме и за това да е, има достатъчно гаранции е, при отстраняване на съдържание. Въпросът, който искам да засегна днес, е да поставя пред вас, е, господин комисар. Между прочим, благодаря ви за това, че сте тук. Е, е, ние обикновено ви каним и от, е, от две комисии. Вие е, любезно откликвате, но въпросът е деликатен, особено в, в така, на вечерято на изборите. Как ще работи комисията, въпросът ми? Как ще работи комисията, за да гарантира, че няма е, намеса чрез интернет в е, провеждането, гладкото провеждане на самите избори. Да, важен е този въпрос. Е, комисаря спомена е, нещо в тази връзка в уводници думи, вероятно ще се е, доизясни. Сесил, наистина, честно, ти си една от най-всеудайните членове на тази комисия и на предишното заседание също те прекъснах е, да зададеш въпрос на Аврамополос. Е, ти си наистина много е, мил и много така разбран член на комисията. Значи Михал Бони има думата сега. Благодаря, господин комисар, за вашата ясна, вашето ясно изложение. Наистина трябва бързо да придвижваме този портфел и мерките за борба с незаконно съдържание. С е, съответната така е, чувствителност, е, която пролича днес, малките платформи и ясни правила и всички възможни форми на защита на основните права. Но искам да кажа нещо и за предизборната дейност в моята страна след две седмици ще имаме местни и регионални избори. Много важно е да имаме европейски правила и норми. Първо за прозрачност и отчетност на всички политически е, рекламни е, дейности и материали. Това е, е много важно не само в връзка с Русия, което е ясно, но и много други, във връзка с много други фактори, които се опитват да повлияят на резултата от изборите. Второ, искаме се да имаме много по-силни средства за борба с фалшивите новини. Не е лесно, но някакъв вид е, е, сътрудничество е, и синергия с е, разните дружества може би ще помогне да се помисли за кодекс на поведение е, по време на избори и преди избори, което се отнася до граждани, фирми и е, НПО-та. И последно, как да направим така, че ня някои видове автоматизирана информация, която е, разпространява информация в огромни мащаби, да бъде ограничена и да има изискване официалното е, предизборно съдържание да бъде преподписано от партии и политически комисии, да не може да се използват ботсове, защото ботове. А, да, за да може да бъде следена ситуацията и развитието а, е, на нещата в е, мрежата, как се държат а, е, някои а, групи. И след а, изборите ни на 21 октомври ще а, ви представим кратък а, доклад защото опитът ни ще е много важен в е, този контекст. Ана. Благодаря. Борбата срещу тероризма е, и мерките за предотвратяване на терористични нападения са едни от най-важните области, в които можем да работим. И аз съм съгласна, че е, част от нашите задачи е да се е, попречи на пропагандата, осъществявана от групи като Даеш. Е, съгласна съм, че трябва да се премахва бързо терористично съдържание, но по настоящем предложението крие много капани във връзка с е, свободата на словото. Ще има ли засягане на свободата на словото у медиите, например. Какви са гаранциите за защита? Всъщност, съдържанието може да бъде тълкувано по различен начин в различните държави членки, тъй като законодателството е различно. Освен това, може да има проблеми от гледна точка на глобите. Някои от тях могат да бъдат твърде високи. Разбирам, че идеята е да се вземе предвид определението в новата директива за борба с тероризма. Надявам се, че ще продължим работата. Надявам се, че всички политически групи ще вземат на сериозно е, тази задача. Нека да не бързаме, защото може да има много сериозни последици. Благодаря на комисаря лично за усилията, които той самия е положил и се надявам, че в крайна сметка заедно ще успеем да подобрим това предложение. Хуан Фернандо. Благодаря, господин комисар. Тук представяте предложение на комисията за е, изваждане на терористично съдържание от интернет. изрично се споменават е, какви е, проблеми е, поставя Европейския парламент. Някои от тях са свързани точно с различните варианти на, наказателно законодателство, криминално законодателство в държавите членки, което, което произлиза от разнобоя в определението на терористично на е, е, съдържание. Тук е, трябва да ограничим тази сива зона, сива територия, в която е на границата между незаконно съдържание и ограничаване свободата на изказване, на изразяване. Понякога е трудно да се направи тази разлика в различни песни, рап, парчета или пък блог, блогове, блогери, които представят своите изразяват мнение в интернет. Защото има все повече случаи, все повече дела заведени пред е, Европейския съд. Е, например, в Испания имаме един рапер в Белгия, който е потърсил едва ли не обежище в Белгия, защото е преследван в Испания заради рап, е, в който се твърди, че е обидил краля и едва ли не е подтиквал към насилие срещу короната, срещу е, краля. Така че се заслужава да помислите за малко и по този въпрос. След като сте чули какви са съображенията и е, какво смущава Европейския парламент в тази връзка. Благодаря. Сега последният, ако не съм не съм пропусла някога. Е Тереза. Благодаря. Ще се опитам да бъда съвсем кратка. Вече имах възможност да споделя факта преди няколко дни пред комисия тероризъм. Въпросът обаче е напълно актуален, свързан с това, което каза Хуан Фернандо. Много е важно да има определение на онова, което разглеждаме като тероризъм. Основният проблем не е, че няма определение на понятието тероризъм, нито пък е, на онова, което разглеждаме като призив към тероризъм, е, към е, подстрекаване към тероризъм. Това се отнася за Испания, но според мен валидни за много други страни. Та, ако искаме да има европейско законодателство, съдебно сътрудничество, трябва да се търси общо понятие. Не може да се говори за закрила на потерпевшите, ако няма обща политика спрямо нападателите и виновните. Естествено, че в Белгия има певец на рап, който е унижил потерпевшите, е, който подстракава към е, омраза. Е, Белгия възнамерява да го екстрадира. В Белгия има също така тероризъм, терорист, който е извършил престъпления преди няколко години. Той сега е обвинен в още две престъпления. Испания иска неговото екстрадиране. Това става в Севилия, в моята родина и този престъпник е тук, в Белгия, като че ли е почнал нов живот. Чудесно, но все пак той е терорист, той е престъпник, той е убиец, така че на нас ни е трудно да приемем подобна ситуация. Знам, че няма нищо общо с терористичното съдържание онлайн но все пак е, трябва да имаме предвид. Това е ситуация, която е на лице и днес. Така че, когато говорим за потерпевши, трябва да имаме предвид именно тези потерпевши да им засвидетелства нашата солидарност. Тук се говори за тероризъм, но тероризма не трябва да се разглежда като нещо обикновено и по този начин да се унижават е, жертвите. Председателя, благодаря. Господин комисар, е, тъй като това е първи обмен на мнение, е, е, как реагирате вие на предложението в неговата цялост? От една страна за експертите, които вече са предприели някакви действия, примерно Европол, но тези, които знаят нещо, които участват, е, много често са очудени от съдържанието на това предложение. Но хората, които не знаят, ви задават въпроси, каквито току-що чухте. Примерно, определение. На страница 15 се говори за изразяване на радикална полемика на спорни възгледи ако е, говорим за неислямско терористично съдържание. Примерно, крайна десница, терористично съдържание. Знам, че разъзнавателните служби има примери в Обедненото кралство, но и Европол каза същото. Това нараства, има подстрекаване на омраза. Това е ли терористично съдържание? полемиката се засилва все повече в социалните медии. Та въпросът ми е, когато направихте предложението, вие е, отчетохте ли всички дискусии по това, как, как трябва да обясним точно? Това е много съществен законодателен акт не, не е точно това, което Европол прави. Те е, извършват преки действия. Лично аз мятам, че това е нещо положително. Примерно, ако някой извършва насилствени действия в моята страна или в друга страна, или които са подстрекани към такива деяния, е, такова предложение трябва да да, да бъде правилно разработено, да не поражда полемики и объркване. Та, Имате ли достатъчно средства и време, за да обясните, обясните е, какво става онлайн? Всички въпроси, които бяха зададени. Може би ви звучи философски, но като прочетете предложението и неговото съдържание, смятам, че е важно е, това да се обсъди. Да, аз приветствам дискусията. Аз е, в никакъв случай не искам да прибързваме и да няма надлежно проучване на въпроса. Когато работя с вас е, и с останалите, които работят по този въпрос, аз се опитвам да подготвя обяснение. Какво е това и какво не е. И какво не е е също точно толкова важно. Ние не предлагаме нещо, е, което можете да определите като цензура. Е, ние е, сме насочени към определен вид съдържание, но искаме това да бъде ясно за целия Европейски съюз. Т.е. да има съгласие по определението на понятието незаконно терористично съдържание. Мисля, че отговарям на първия ви въпрос. Когато искате да разпишете правила, разпоредби и процеси за идентифициране и сваляне на подобна категория съдържание, сваляне в смисъл на отегляне от интернет. Е, реакциите, които чухме до сега е, от е, целия Европейски съюз, са положителни. Изразяват се безпокойства, които трябва да имаме предвид. Трябва да работим по тях на техническо ниво, но това, което вие казахте е много важно. Диалога да отиде отвъд е, е, техническата дискусия. Очакваме публична дискусия по определението, но ще се върна на това по-късно. Реакциите от самите платформи като цяло са положителни има, до сега няма платформи, които да са дигнали ръце и да кажат предаваме се. Големите платформи разполагат със средства и с славата, че те ще отидат още по-далеч, но малките платформи ни искат помощ да разпишем точни правила. Реакцията от, от Съединените щати обаче беше отрицателна. Отново вчера, когато Димитрис Аврамополос и аз говорихме с тях, те ни казаха, че това не им харесва. Според нас, според тях, е, това е насочено към техни дружества. Ние казваме, че не сме насочени към определени дружества, към определено съдържание. Е, те казаха, че са против първото изменение, ние казахме, че това не е против свободата на словото, а да се предвиди възможност, която госпожа Сипел каза, да е, е, се преследва незаконно съдържание. Ако е незаконно на памфлет на ъгъла на улицата, защо тогава да не е незаконно, ако се споделя с електронни средства. Ние не искаме нашето онлайн пространство да обягва на всякакъв опит да се въведе ред. Та, да, върнахме се на това в нашето обяснение. Те казаха, че това по някакъв начин може да възпрепятства иновациите обаче не мога да обясня точно защо. За всеки регламент те казват, е, че е, е, има, има просто, просто има нещо против онлайн. А, ние не пречим на иновациите. Говорим за иновации само на тероризма, който иска да тероризира хората. Прави сте, е, предстои ни работа. Е, работа по обяснението тук и с експертите, с обществеността и евентуално международно международен план, но това не ме обесърчава. Не ме обесърчава. Въпросът е толкова важен. Вие виждате, че е, е, ние ще сбием съдържанието, ще попълним някои пропуски. Трябва Знам че, знам, че няма време, знам, че ви предстоят още неща. Чувствам се малко виновен. Е, е, колебая се дали да ви помоля е, да се спрете и на този въпрос. Но въпросът е изключително важен. Изключително важен. Ние говорим за дефинициите. Изрично се спряхме на това. Можете да ни помогнете на проверете всичко, е, дали можем да ги подобрим. Ние съвсем ясно казахме, че съдържание, което се разпространява за образователни цели, за научни цели, което се разпространява от журналисти, е изключено. Изключено е. е искаме специално да посочим това. И после определяме терористично съдържание – Тоест, е, предизвикателството е определението да може да се прилага във всички съдебни органи. В някои национално законодателство дефиницията е завишена, други занижена, на други места въобще няма такова определение. Така че има дефиниция, която да се впише в европейското право, ако сте съгласни с регламента. Това ще се прилага и когато се обсъжда директивата против тероризма. Имаме предвид е, и е, е, определени групи, които са предвидени в разпоредби на ООН. Тоест, трябва да бъдем абсолютно точни за това, за какво говорим и за какво не говорим, когато говорим за съдържание. Можем да направим връзка и с определени организации, които знаем, че са международно забранени. Знам, че никак не е лесно. Вие сте напълно прав. Не говорим само за джихадистски екстремизъм. Има и други форми на екстремизъм. Те не винаги са забранени от ООН. Така че трябва да помислим. Трябва да помислим по въпрос. Е, да, да, това това е предизвикателство, е, с което трябва да се справим дефинициите. И ако постигнем правилен резултат, това ще е, е, разреши в някаква смисъл тревогите, които вече изразите дефиниция, която да бъде приложима от всички съдебни органи в държавите членки да могат е, да е, издават съдебни решения, да е, се облегчат малките платформи. Понякога няма няма възможност за съдебно решение, защото не са ясни условията. Ако го постигнем, ще си помогнем сами. Това е сърцевината, по която търсим правилен резултат. И ако го постигнем, ще можем да обясним защо е, предприемаме действия в е, тази сфера, в тази област, а не в други. Понякога е, трябва на европейско и национално ниво да се говори за подстрекаване на омраза. Тук не говорим за омраза. Тук говорим за много точни въпроси, свързани с терористично съдържание. Никак не е лесно е, как е, е, да предвидим нещо за омразата в европейско законодателство. Има културни разлики, исторически разлики, правни разлики и много трудно те могат да се съвместят и да се съчетаят но мисля, че сме съгласни по това какво представлява терористично съдържание. Има широк консенсус в целия Европейски съюз между различни държави, за да има е, кристално, да бъде кристално ясно какво имаме предвид. Посредствата ние искаме по-ясно да посочим какви средства ще се изискват от държавите членки. Модел е, е да има разпоредби за интернет. В някои държави членки има, в други няма. Така че ги насърчаваме да имат такъв инструмент. Освен това, държавите членки е, трябва е, да предвидят и възможност е, за проверка по съдебен ред на жалбите. Много е важно да заседим ролята на Европол. Е, е, по Европол има международно признати средства. Те могат да работят с платформи и имат е, е, богат архив и могат да преценят какво правят платформите. Така че въвеждаме ясни разпоредби за съобщаване на информация, за споделяне на информация по правоприлагането. Можем да предвидим умен на информация с Европол. Европол да участва в максимална степен, но Европол няма изпълнителна власт. Европол е, просто изпълнява е, правни заповеди, правни разпоредби. Е, той просто подкрепя държавите членки. Има и ясно ограничение на това какво може да направи Европол законосообразно. И накратко, ако не възразявате за сигурността на изборите, имаше много въпроси по това. Още преди да дойдете, аз очертах широката рамка на това, което се опитваме да правим. Класически кибератаки по физически структури, платформи, регистри, платформи на партии. Тук трябва да се, да се засили чудесната работа на нашите киберексперти, на експертите по киберсигурност, да, да се прилагат правилата за а, а, защита на данните и може би да променим правилата за финансиране на европейските партии. Да има санкция, ако не е, защитават достатъчна степен данните. Но има междинни въпроси. Понякога те са е, най-трудни, а именно е, киберманипулациите – Миналата седмица с комисар Габриел създадохме е, първия международен кодекс за добри практики. Платформите доброволно работиха с нас, за да определят области, които будят специална тревога. Много от областите, които споменахте, политическа реклама, спонсорирано съдържание, е, нечовешко обращение на материали – а, или е, проучване на исторически казуси. Но трябва да определим а, е, измерими резултати. Измерими резултати, които да ни послужат за основа на работа, е, да се види какъв напредък сме постигнали до края на годината. Имам предвид тази година. Е, от друга страна, за политическите партии, това е посочено в препоръките, държавите членки да започнат работа с политическите партии е, съобразно съдебната си практика и да насърчат е, самите политически партии да направят стъпки е, по прозрачност за средствата, които разходват за реклами онлайн. При съчетание на мерките ще постигнем напредък е, тези въпроси са изключително сложни. Благодаря, господин е, комисар. Ако е, ако искате да заед, за човек или заета комисия, можете да се обърнете към нас. Шегувам се. Предложението буди много предизвикателства. Аз наблюдавах дейностите на Европол. Интересно е да използваме този модел, но това е много голяма промяна да се иска комуникация по по, по, по, важни, по важни теми. Променя се и начина по който се сътрудничи. Ние ще работим много бързо Искам да кажа нещо в отговор. Напълно съм съгласна с това, което казахте, но има известна опасност да излагаме нещата по този начин. Може би има известна пристрастност към онова, което искаме да постигнем. Не мисля, че, не мисля, че сме. Нека да започнем с дефинициите. Първо дефинициите и после нещата ще си дойдат по местата. им, им, имаме още 3 месеца, но можем да го постигнем. Да не мислите, че не сме способни, а напротив, най-кадърната комисия сте вие. Депутатите работят изключително усърдно, докладчика, докладчиците в сянка и ако видите по колко въпроси по колко въпроси работим, бързо назначаваме хора и за протокола изцяло поемам ангажимент. Ако виждате миналата седмица какъв списък с докладчици направихме по основни въпроси, един от които е терористично съдържание онлайн, ние ще се справим с това предизвикателство. Благодаря ви за изложението, благодаря на колегите. Деня беше изключително напрегнат. Беше изключително интересно. Имах възможността да прочета предложението. Много интересно, много голямо предизвикателство. Благодаря на Хелга, че даде начало на работата. Е, ще се видим с докладчиците в най-кратки срокове. Благодаря ви, колеги, за търпението и за направените изказвания. Uh, Уважаеми колеги, започваме с точка 14. Добре дошли на специалния пратеник на ВКБОН за положението в Централното Средиземноморие Венсан Коштел и на регионалния директор на регионалния офис на Международната организация по миграция за ЕС Елдженио Амбрози. Искам да благодаря на Венсам за положените усилия. Благодаря за усилията на вашата служба. Радвам се, че през лятото не спряхме да поддържаме връзка, да говорим по всички тези важни въпроси. Искам да благодаря и на Елдженио, защото МОМ върши отлична работа, полага колосални усилия. През лятото говорихме много за оперативните проблеми. Знаете какво направихме ние като комисия през последните години. Много досиета. работим много по въпроса за връщанията поддържаме тясна връзка с ВКБОН и МОМ. Искам да кажа, че заседанието се излъчва по интернет, така че хората ни следят, следят какво говорим. Не се притеснявайте от това, че има толкова малко хора в залата. Ще обсъдим последващите действия спрямо заключенията на Европейския съвет. Ще обсъдим реформата на системата за предоставяне на убежище. Вие работите най-вече в Централното Средземноморие, Либия. Всеки, който работи в този район, знае каква централна роля имат вашите организации. Работихме изключително интензивно по тези теми днес след обед. Тук беше комисара Аврамополос, имаше много въпроси. Времето е доста напреднало. Моля да говорите съвсем накратко. Първо ще дам думата на Венсан. Моля те да представиш е, своя доклад, след това ще дам думата и на Одженио и след това, ако не възразявате, ще чуем и няколко въпроса. Заповядайте, добре дошли още веднъж. Thank you again for the Libe Committee for your invitation to share some observation uh, with you. Благодаря за поканата, благодаря за похвалите за нашите действия. В началото искам да се извиня. Някои от вас написаха писмо на Върховния комисар, за да изкажат тревогите си за това, което не правим в Либия. Официалният отговор на вашите запитвания ще дойде съвсем скоро. На първо място, по отношение на преговорите е, за реформата на общата система за предоставяне на обежище. По това ще говоря. Той е приоритет за нас. Работим с законодателите от самото начало. Предоставяме експертна информация. Ще продължим да го правим. Преди Европейския съвет през юни ние работихме с МОМ за създаването на механизъм за дебаркиране. Подчертавам думата механизъм. Това винаги е било считано за допълнителен инструмент към реформата в системата на ООН за предоставяне на обежище, не за заместител. Съответно, поискахме от нашите партньори около Средземно море да направят неща които ние не сме готови да направим. Искам да кажа, че нашите предложения съответно в началото бяха разбрани не както трябва в района на Средземноморието. Ние се опитахме да си върнем доверието, нека да няма недоразумение. Става дума за споделяне на отговорност и от двете страни на Средземно море. Не става дума за прехвърляне на отговорност от едно място на друго. По положението в Либия. Нямаме кой знае какъв напредък, точно обратното. Откакто се видяхме за последно, военните действия се възобновиха, положението е изключително крехко. Около Триполи има битки между различните милиции. Много е трудно за националното коалиционно правителство да управлява. Ето защо Положението за нас, които се занимават с хуманитарна помощ е още по-тежко. Някои центрове за задържане бяха затворени, нови бяха отворени. На някои места беженците успяват да избягат, други се залавят от трафикантите. Някои пък изчезват безследно. Всеки път, когато либийската брегова охрана а, разтоварва а, мигранти на съответната платформа, ние се намесваме. Естествено, и ние сме обект на заплахи и ние сме изложени на риск. Понякога изпращаме партньори на платформите, но не винаги. Всъщност проблема не е на платформите за дебаркиране. Знаете, там хората ще остават 2-3 часа. Проблема е много по-широк. Какво ще стане в 24 часа след дебаркирането? За Либия, например, е много важно какво ще се случи в първите два часа след дебаркирането. Знаете какви са условията в центровете за задържане. Някои хора се губят по пътя така или иначе. Не, че те бягат, те биват продавани на трафиканти, на хора, които са готови да ги експлуатират по всякакъв начин, като строителни работници, например. Има голямо изчезване на хора между местата за дебаркиране и местата за задържане. В Либия има около 33 центъра за задържане. 5 са в Триполи, 10 са в западната част, 5 са в южната и 13 в източната част на страната. Сега положението е такова, но то може да се промени. Идната седмица абсолютно непредсказуема е ситуацията. Имаме капацитета да увеличим центровете за задържане, но нашия капацитет да се намесваме не е безкраен. Естествено, чуваме оплаквания от диаспората. В цяла Европа те казват, че понякога изчезват роднини. Те искат хората да могат да напускат центровете за задържане. За съжаление, ние нямаме достатъчно добър достъп. Преди известно време нямахме проблем с достъпа. Сега обаче това не е така. Има хора, които са били премествани без предварително уведомление. Последния път, когато се срещнахме, говорихме за възможността за отваряне на транзитни центрове, онова, което се нарича място за заминаване в Триполи. Това е една институция, за която се предвидеше капацитет от 1000 места. Не можахме да отворим обаче това място, тъй като имаше риск то да се превърне в още един център за задържане. Тук има много предизвикателства, които трябва да обсъдим с комисията и с нашите либийски партньори. Положението за сега не се е променило. Ето, виждате, няма какво да кажа от гледна точка на подобрението на положението. По отношение на ангажираността, която демонстрираме спрямо северноафриканските държави, нека да не мечтаем за някакви грандиозни планове. Нека да действаме конкретно във всяка една от страните. С всяка една от тези страни можем да работим. Марокко, Алжир, Египет, работим с тях още от 50-те години. Имаме регионални представителства, има механизми за дебаркиране в Средиземно море. Е, хората могат да бъдат връщани обратно на брега Системите не са съвършени, но не казвам, че не функционират. Зараждат се някои механизми за приемане в тези страни. Искаме да гарантираме, че на някакъв етап ще има стабилна административна рамка за управление на тези места. По-настоящем това не е така. Тези страни, които споменавам, са и страни по конвенцията от 1951 година ще отнеме време да постигнем това, което искаме. Трябва да комуникираме. Не трябва да се правят гръмки изказвания, трябва да се работи тихо и методично. Ако правим гръмки изказвания, си вредим. И накрая много европейски лидери казват, че трябва да направим повече в Марокко, в Тунис, в Египет. Защо не направите повече? Пита се. В Египет разполагаме с 42% от общото финансиране, в Марокко 23%, в Тунис 16%. Много е трудно да говорим за солидарност в Европа. Какво да кажем за солидарност прямо страните съседки около Средиземно море? Във всички тези страни ние Орязваме програмите, с които разполагаме. Ние помагаме само на 15% от бежанците в Марокко. Помагаме само на 20% от бежанците в Египет. За сравнение, миналата година процента беше 40. Финансирането намалява. Това означава, че хората, които са в по-неизгодно положение, най-вероятно ще се преместят в някоя съседна страна. Затова нека да не се очудваме, когато се случват някои неща. Отново казвам, ние не говорим за а, тотална промяна, говорим за альтернатива на тези а, опасни заминавания с лодки в Средиземно море. Искаме да помогнем на хората, но по настоящем нашите стремежи да окажем помощ не са достатъчни. Помощта сама по себе си не е достатъчна. Благодаря за това, че ни изслушахте и така приключвам. Благодаря, казва председателя. Искам да кажа, че ние изявихме желание да се срещнем с вас. Темите са много важни, темите, които обсъждаме. В крайна сметка няма много колеги в залата. Надявам се, че не възразявате. Има много малко хора, но ни слушат в интернет. Не ми се иска и присъстващите да си тръгнат. Моля Евгенио да бъде пределно кратък, за да чуем и въпроси. Предпочитам да имаме повече време за диалог, отколкото за презентации. Благодаря, благодаря и от наше име за поканата. Много се радваме, че можем да продължим диалога с вас по въпроса за Централното Средиземноморие и дебаркирането. Венсан говори по тази тема. Аз поделям всичко, което Венсан каза. Искам само да добавя още няколко съображения. На първо място, вече неколкократно сме говорили за парадоксалната ситуация в Европа в момента. Имам предвид пристиганията, дебаркирането, всичко, което се случва в Централното Средиземноморие. Какъв е парадокса? В сравнение с а, изминалите две години, броя на пристиганията а, намаля драстично. Винаги сме казвали, че дори в пиковия период а, пристиганията можеха да бъдат управлявани добре, ако всички в ЕСА се бяха ангажирали. Един милион човека можехме, според нас, да подслоним, сега имаме 80 хиляди, не повече. Виждате каква е разликата. От друга страна обаче, въпреки този много по-малък процент пристигания, нивата на смъртност, на, на броя на загиналите в Средиземно море е два пъти по-голям. Реакцията на Европа е още по-хаотична и още по насочена към е установяването на един кризисен режим. Отново казвам, много повече са смъртните случаи и въпреки това става все по-трудно да извършваме спасителни операции в морето. Пречи се на НПО да действат. До неодавна имаше НПО, които имаха право да действат и те спасяваха до 40% от тези, които имаха нужда от спасяване в Средиземно море. Виждате, смъртните случаи се увеличават и от друга страна обаче се взима решение да се криминализира дейността на онези, които спасяват човешки животи. Много сме разтревожени от това, че в някои европейски държави е престъпление да се предоставя хуманитарна помощ на тези, които са дошли. Ето защо за нас става все по-трудно да работим. Няма да казвам нищо за механизма за дебаркиране, който е, вече беше очертан. Идеята беше казано не е по никакъв начин да се заменя рамката, а именно общата европейска система за предоставяне на убежище. Механизма, за който говорим, има за цел да запълни пропуски, които съществуват. В крайна сметка целта е да спасим човешки животи и да подпомогнем спасените в морето. Този механизъм обаче ще може да се създаде само ако Държавите членки на ЕС започнат да споделят отговорността помежду си. По този начин ще може да се разговаря и с Северна Африка за това какво тя трябва да направи, за да се намери решение на проблема в Средиземно море. До сега не сме видяли солидарност нито между държавите членки, нито с държавите от Северна Африка. И съответно държавите от Северна Африка отказват да преговарят по какъвто и да било регионален механизъм. Венсан вече ви каза какви усилия са положени. Много е важно да не се забравя, че когато искаме от северноафриканските държави да ни помогнат, трябва да осъзнаем и какво те вършат вече. Например, те помагат много за дебаркирането, за оказването на помощ. Искам да кажа, казва председател и прекъсва оратора, че само след две минути превода ще приключи. Тук има хора, които говорят английски, но не всички говорят английски. Ще дам думата на госпожа Киенже първо да се изкаже. Преводачите ще си тръгнат съвсем скоро. Не всички говорят английски. Сесил, моля те да се изкажеш първа, след това Спинели и след това ще дам думата на вас. Благодаря ти, Клод. Тази тема следа от близо, тъй като аз съм от Италия. По-настоящем Италия става свидетел на нещо невероятно. Поставя се под въпрос е, Поставят се под въпрос основни принципи и ценности. Например, е, това, че винаги трябва да се спасява човешкия живот. Регионалните платформи, какво да кажем за тях? По този начин отговорността се прехвърля на друго място. Не е вече у правителствата. Правителствата искат да прехвърлят границата на юг. Не трябва ли да работим за солидарност между държавите членки? Един въпрос относно НПО. Искам да ви благодаря, защото има 11 НПО, които са кандидати за наградата Сахаров тук в парламента, трябва да помогнем на НПО. Имаме нужда от тях. Те издирват и спасяват хора. И трябва да могат да вършат това и в бъдеще. Какво е вашето дългосрочно предложение в това отношение? До сега говорихме само за краткосрочна помощ. Какви са вашите предложения за дългосрочния план? Барбара Спинели. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички и естествено на двамата ни гости, доктор Коштел и доктор Амбрози. Искам да благодаря за невероятния принос, който те имат. Искам да благодаря и за информацията, която днес ни предоставиха. Ще трябва да си тръгна преди да чуя вашите заключителни бележки, но ще чуя в последствие какво сте казали в интернет. Доктор Коштел, казахте нещо, което ме порази. Как да обясним по време на следващата предизборна кампания, че сме оставили всички тези мигранти да умрат в морето? И как да обясним на хората, че нямаме споделена отговорност прямо управляването на молбите за убежище на тези хора? Как ще обясним това на следващото поколение, освен това? Европейския съюз полага всички усилия да спре хората, когато те искат да напуснат своите страни. Ние по някакъв начин възлагаме на външни лица управлението на предоставянето на обежище. А що се отнася до платформите, държавите, които споменахте, хайде не Ливия, но другите държави, могат и да създадат някакви механизми. Въпросът ми е следния. Какво да кажем за отрицателния модел на Нигер? В миналото този проект се представяше като добро решение, само че в крайна сметка всичко потъна. Защо? Защото Европейския съюз отказва да презасели достатъчно голям брой мигранти. Как да създаваме е, стимули за действие за държавите в Африка при положение, че не им даваме никакви гаранции за презаселването? Защото когато ние казваме нещо в тази връзка, то си е просто горещ въздух. Искам да кажа, че положението е отчаиващо. Хуан Фернандо Лопес Агилар. Uh, Вече цял ден разговаряме. Е, утре ще продължим от 9, но повярвайте, тези, които останаха до края на това дълго заседание, е, не се нуждаят е, да бъдат убеждавани и вие в това отношение чукате на отворена врата. Политическия въпрос, накратко казано е, че съществува огромна е, разминаване между факти и възприятието им. Е... From the, from, from, from the floor here, we heard questions that just put it bluntly and evidently how huge the gap between perceptions and fact is. Just this morning we had a vote finally giving way to some... И накрая да създадем някаква възможност чрез хуманитарните визи. Бе зададен въпрос на комисаря Вармополос тук. Вярно ли е, че е, отставяне възможности за законната миграция ще насърчава и незаконната. Може би не ви се вярва, но това е наистина широко разпространено схващане и се използва за политически цели трябва много е, енергия, много е, умения комуникационни и много сътрудничество между нас, за да го е, предадем това послание на хората, защото ние вече ние сме убедени в това. Вие всъщност го казвате на хора, които мислят като вас. Много въпроси остават без отговор. Колко от тези нередовни, незаконни мигранти, които са дошли в Европа, са върнати? Защото Смята се, че идват милиони и никой не се връща. А фактите са различни. Аз просто предлагам да ни помогнете да предадем посланието, че фактите е, противоречат на е, възприятието, на, че идват огромни бройки, и само минимален процент е, се връщат. Ако ни помогнете да да, да е, така запълним тази празнота между е, действителност и, и представите за това, ще бъде много полезно. I know we're going to lose our interpretation soon, so I,